Colleagues, good morning. Уважаеми колеги, нека започнем заседанието си. Имам няколко съобщения. Първо, трябва да кажем добре дошли на нов член от групата от ЕКР, заместник на бъдещия финансов министр в Белгия. Добре дошли на колегата Сандър. Одобрихме календара заседания за 2015 година. Искам да си отбележите, че одобрения списък може да се намери на основната страница на комитета. Координация. Координаторите за борда на СИМ и за изслушванията, които отговарят на законодателните изисквания, ще бъдат определени. Имаме номинации за европейския семестър за економическа координация. ЕНП взима местата. Комисията по регулаторните институции и органи. Тук е АЛДЕ. Доклад за въздействието по финансовите услуги и законодателството за тях ЕНП. Доклад за инвестирането и становище възложено на членовете на бюрото. Актуализация по СГАП Координаторите на ИКОН решиха да проведат изслушване с кандидатите за председател на съвещателния статистически комитет. Датата ще бъде определена. Накрая актуализация по економическото управление – Координаторите решиха да организират диалог с господин Московиси в Страсбург на 28 ноември. Накрая прекъснате председателят. One point has been cancelled, but okay, we move to point seven. Виждаме, че има анулирана точка и преминаваме към точка 7. Трябва Връща се председателя на предишното съобщение. Ще имаме презентация на интранет услугите в парламента. Това е във формата електронен парламент, електронна комисия. Благодаря, господин председател. Искам да представя електронното заседание като приложение. Това е приложение, е, в което се обединяват документите за заседанието. Приложение, което замества папките, с хартиени документи. Това е електронен вариант на документите, но има и още много предимства в сравнение с хартиения носител. And uh, you will, uh, we will, we will show the, the e-meeting how it works, uh, and you will. Ще ви покажем как работи приложението електронно заседание в хода на презентацията. Не разполагаме с много време, затова нека веднага видим демонстрацията. Давам думата на колегата. Благодаря ви. Приложението не изисква да се изтегля каквато и да било допълнителна програма, работи върху iPad и всякакъв вид друг компютър – много лесно е за ползване. Ето и е официалната страница на Европейския парламент. И изписваме e-meeting. Приложението е вътрешно. Вие може да стигнете до него единствено, ако работите за парламента или сте член на парламента. За това се изисква парола и име на потребителя. След това веднага се отваря веб страницата електронно заседание. Тя ви дава възможност да разгледате документите на всички електронни, на всички заседания в електронен вариант. Ето започваме от тук. днешното заседание мога да променя езика, както виждате. Мога да разгледам документите и на други комисии. Но нека погледнем нашето заседание. Виждате точките от дневния ред, може да видите и предходни и бъдещи заседания. От дясно е дневния ред както и всякаква допълнителна информация. Това преди се изготвяше в печатен вариант, сега е електронно. И от дневния ред също мога да видя езиковите варианти, които са налични. Системата отваря търсения документ в неговия най-нов вариант. Разбира се, този вариант се изтегля единствено локално върху съответното използвано устройство. Ето го документа. Мога да го отворя и в друго приложение, разбира се. Мога да направя анотации върху документа, да добавя коментар – всичко, което прави обичайно на хартиения носител. След като приключа работа, мога да изпратя документа на колега с всички анотации, които съм направил, всички мои коментари. Използваме изображението, което е налично през цялото време. Това е електронното заседание, а колегата ще представи електронната комисия. Yes, good morning. Just a very few words on благодаря. Няколко думи по електронната комисия. Ето го новия уебсайт, който помага при делегираните актове и актовете за изпълнение. Виждате екрана, отиваме долу в страницата, където пише работно пространство икон. Отново кликваме. Това е веб страница за делегираните актове и актове за изпълнение, достъпна единствено за съветниците и членовете на ЕКОН. Отново трябва да изпишете своето име и парола след което стигате до новата веб страница за проверката на делегираните актове и актовете за изпълнение. Принципно тук ще намерите 4 елемента. Въведение, което обяснява веб страницата. Освен това, цялата информация по мерките за изпълнение, техническите стандарти, двата вида актове, всичко това се обяснява. Имаше въпрос дали е само на английски. Да, само на английски. Може би шведският ще е следващия език, се казва от залата. Виждате всички досиета, по които се работи. Те са раздадени на членовете на ЕКОН, зависи каква е процедурата, вижда се вътрешния срок за предоставяне на коментари към комисията или един от надзорните органи. Виждате вида, мярка, може да кликнете върху документа. Виждате и датата на електронната поща и е- съобщението, изпратено до членовете. Тук е общата информация, насоките за работа на ЕКОН, как работим с делегираните актове и мерките за изпълнение. По-нататък имате резюмиращи таблици отново по делегираните актове и мерките за изпълнение. Накрая папки с досиета. Тук може да намерите всички директиви, регламенти, по които има делегиране. Например, пазари и финансови инструменти – Виждате получените документи от секретарията. Това са документи, които също така са ви разпратени, откакто сме започнали работа с тази веб страница. Ако кликнете върху червената иконка, можете да изтеглите и консултирания документ. Това е най-общо. Работата е текуща, тя продължава. Ще се съобразим с вашите документ... коментари. А ако имате въпроси, моля да се обърнете към секретарията. Thank you. Congratulations. Very useful. Благодаря. Поздравления. Разработили сте много полезен инструмент. Надявам се, че колегите ще използват тези нови електронни инструменти, които ни дават възможност да спестяваме хати и да работим по-ефективно. Преминаваме към точка седма от дневния ред. Гласуване по възможност, предвидено от член 105 от процедурния правилник на Европейския парламент, който дава възможност парламента да се откаже от правото си да възрази срещу делегиран акт в рамките е, на 3 месеца. Правим такава предложение за делегиран акт за съвета за единния механизъм за преструктуриране. Става дума за временната система за покриване на разходите е, по време на предварителния период. Тук нямаме проблеми и възражения, така че комисията е, по практически съображения ни помоли да се занимаем с това свое право да е, право на е, възражение. Ще направим такова предложение тук, комисията после пленарна зала и ако е, до определен период от време не се съберат 40 гласа против, делегираният акт влиза в сила веднага. Има няколко предложения за изменение. Нека да гласуваме анблок. Това е моето предложение. Съгласни ли сте, колеги? Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Нека да направим проверка за електронното гласуване. Само тестово гласуване. Е, моля, гласувайте. Три е, гласа в повече от групата на социалистите демократите. Два, един, още един трябва да не извади картата си. Колеги, имайте правите. един от колегите от групата на социалистите и демократите трябва да изтегли картата си. Добре, това беше тестовото гласуване. Преминаваме към действителното гласуване. А, по това решение да не се повдига възражение. Става дума за административните разходи. Моля, гласувайте край на гласуването. Резолюцията се приема. Благодаря. С това можем да преминем към точка 8 от дневния ред. Доста актуална тема. Става дума за структурните мерки, които имат за цел да подобрят устойчивостта на кредитните институции в Европейския съюз. Както знаете, тук става дума за едно предложение на Европейската комисия, предложено преди края на последния мандат на Европейския парламент. Започваме неговото обсъждане тук с докладчика господин Гунар Хокмарк. Имате думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за тази възможност да представя няколко съображения по тази тема. А, очаквам да работим добре с докладчите в сянка и с всички членове на тази парламентарна комисия. Целта е проекта доклада да се представи на 18 декември и оттам нататък спокойно да отпразнуваме коледните празници. Нека да ви дам малко контекст. Нещата днес са по-различни от 2009 година. През 2009 година имаше много тежки макроекономически дисбаланси кризата беше сериозна и нямаше достатъчно добра законодателна уредба, която да гарантира стабилност на финансовата система. Всичко това е много важно като контекст тук, защото трябва да се подчертая, че от 2009 до 2014 година сме свършили изключително много работа каквото и да смятате по въпроса, защото знам, че различните колеги имат различни мнения, но може да се каже, че имаме доста правни текстове в тази област. Някои казват даже, че са твърде много, други смятат, че са още недостатъчно. Но като цяло законодателният контекст се е променил значително. Имаме Паричния съюз, CRR, DDS, SRM, това са всички съкрещения, които са ви познати, SSM, МИФИД 1, МИФИД 2, EBR. И така, това са всички тези законодателни ам, усилия, които въведоха нови е, надзорни органи, е, създаващи цяла нова структура. Тя обаче всъщност не е, още, не е започнала да работи. По SRM и SSM, т.е. механизма за надзор и механизма за преструктуриране, както и директивата за преструктуриране и оздравяване на банките. Тези инструменти все още не са задействали. Но от 2009 година насам най-голямата промяна в европейската економика. Ако щете, вярвайте, е свързана с промените на а, нивата на дефицита и дълга и а, спада на частните инвестиции. Може да се каже, че днес има два е, недостиг на инвестиции в Европейския съюз в размер от 900 милиарда евро. Председателят на Европейската комисия стартира програма за инвестиции от 300 милиарда евро за 3 години, т.е. по 100 годишно, но всъщност на нас ни липсват 900 милиарда евро инвестиции. И всичко това, имайки предвид че економиката навсякъде другаде се развива все по-добре и имат много инвестиции. Тоест, недостига на инвестиции не е само проблем във връзка с економическия ни растеж и конкурентна способността, а е проблем, който може да доведе до нова финансова криза тук – в Европа, защото ако не инвестираме, няма да успеем да запазим стоеността на активите в финансовата система, която е необходима, за да има стабилност. Във връзка с стрес тестовете можем да заключим, че е, цената на активите е изключително важна – Ако цените на активите падат, няма как да е, е възможно да се изпълняват изискванията за капитала. И на трето място, във връзка с единния пазар на капитали в Европейския съюз. Действително той е необходим, защото Виждаме е, как се отразява липсата му на економиките в криза. За какво говорим тук обаче? Става дума да има ликвидност и инвестиции навсякъде в Европейския съюз. И именно във връзка с тези три съображения се захващам с темата, която обсъждаме днес. Много е важно да насърчим на развитието на един действително функциониращ единен пазар на капитала. имаме тази възможност да насърчим развитието е, и наличието на ликвидност на всички пазари в Европейския съюз. Кризата на финансовите пазари бе основно свързана с продажбите на дребно и с недвижимото имущество. Това е, показва и резултатът от стрес-тестовете. Кипър, например, щеше да е добре да има универсални банки, защото ако банката няма клонове друга да и се сблъсква с проблеми в дадена страна и разчита само единствено на вложители, тогава просто взема парите на вложителите. И тук стигаме до директивата за преструктуриране на банките, има, която ни дава възможност да се организира система за справяне с подобни ситуации, без да се използват парите на дънокоплаците. Смятам, че е добре критериите, които прилагаме да се основават, да са не структурни, а да са основани на риска. И трябва да вземем предвид всички останали законодателни актове в тази област директивата за финансовите пазари, за капиталовите изисквания и прочие. И всички добре знаем, че ако една банка се сблъска с проблеми, Осемте процента, които трябва да се използват при така наречения bail-in, засягат само вложителите. А ако ли не, ще имам протести навсякъде. В Лондон, Берлин, Стокхолм и навсякъде в Европейския съюз. Затова е добре банковата система да е диверсифицирана от една страна, но също така от друга страна да създава възможност за натрупване на ликвидност. Но задължително да изберем критериите, основани на риска. Що се отнася до така наречения market making и натрупването на ликвидност, трябва да прилагаме критериите основани на риск. Разпоредбите в директивата за преструктуриране и заравяване на банките дават възможност на националните органи да изискат съответната банка да промени своя бизнес модел в случай, че не подлежи на преструктуриране. И така трябва да вземем предвид всички законодателни актове, които са вече налични. Трябва да вземем предвид, че а, сме длъжни да осигурим една добре функционираща банкова система навсякъде в Европейския съюз. Система, която да може да ни предостави ликвидност и инвестиции. И така да имаме една система, която посредством единните правила да гарантира подобряване на инвестициите в Европа. Благодаря. Благодаря много на докладчика за тази презентация. Да, много интересна е темата интерес на дебата. Давам думата на Яков Байсекер от Социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря и за това много впечатляващо въведение по темата. Вие сте напълно прав. Необходимо е да разгледаме тази инициатива в контекста и на други законодателни инициативи, обсъждани през последните няколко години. Същевременно трябва да кажа, че работата на ЕЦБ показа ясно, че допълнителното финансиране е необходимо само за няколко банки, не за всички. Това беше заключението от стрес-теста. Но ние продължаваме да имаме проблеми в банковата система, тъй като други части на света по-настоящем се развиват по-динамично от еврозоната е, Всъщност до голяма степен те са се справили с проблемите, които имаме в собствената си банкова система. По-конкретно по-низкия лостови ефект. Това беше нещо установено по време на стрес-тестовете. Следователно, ние все още разчитаме твърде много на рисково основаните критерии. Когато лостовия ефект е по-малък от 3%, е достатъчно да има някаква малка грешка в модела, за да последва друга банкова криза. Същевременно казаното от вас ме притеснява до някъде, защото се оказва, че при грешки на моделирането трябва отново да се мисли за структурна реформа. Според мен обаче е необходимо точно обратното. Нашата банкова система трябва да стане по-устойчива, особено в областта наблюдение на риска, дискреционни решения на надзорните органи заедно с правителствата, Както и вие казахте, тези правителства винаги ще бъдат под натиск за поредното спасяване на банка. Така че системата трябва да бъде по-устойчива. В това отношение мисля, че предлаганото е особено важно. Мога да ви дам два примера обаче, които показват, че не отива достатъчно далеч. На първо място забраната на определени дейности. Ако разгледате настоящото предложение, виждате, че липсва забраната за кредитиране на банки без лостови ефект. Мисля, че трябва да се получим от историята. И тук можем да се върнем не само към последната криза, и изобщо дългосрочната криза с управлението на капиталите. Можем да се запитаме защо стана така, че федералните власти се намесиха, защото някои от големите банки, като Citigroup, бяха кредитирали и то масово участници на пазара, които не отговаряха на условията. Затова виждаме, че е необходимо да има защитна преграда. Така при дългосрочното управление на капитала няма да се позволи такъв тип кредитиране. Нещо много важно за економиката – Затова мисля, че този елемент трябва да бъде добавен. На второ място, няма да се спирам на всичко, което съм си отбелязал, на второ място въпроса за дискреционните решения. В този тип законодателство сме го предвидили на много нива, но не сме много ясни по отношение на измерването на риска и метричните показатели, това би трябвало да се извършва от ЕБО. Комисията Комисията обяснява как трябва да се тълкуват тези мерки, но така или иначе банковия надзорник взима своите решения. Не съм много сигурен дали в този случай трябва да има поредица от преговори между банките и надзорника, за да се стигне до извода, че накрая всичко е наред. Но така или иначе ЕБО, комисията и надзорните органи биха действали добросъвестно. Същевременно те ще са подложени на огромен лобистки натиск. Това, което усещаме и ние, като членове на комисията ЕКОН. Струва ми се, че трябва да им помогнем, може би като в допълнение на предвидените процедури, предоставим и други защитни мерки. един вид спирачка, така че да се знае при какъв мащаб, и тук не говорим за големите универсални банки, при какъв мащаб вече се казва до тук и нататък не може да се работи. Това са само някои от моите идеи няма да се разпростирам повече, но исках да обясня как аз виждам този законодателен акт. Благодаря ви за екаре Сият Камал. Благодаря ви. Това беше един от въпросите и при предходния законодателен мандат – дали да се съгласим с това, което се предвижда. Мисля, че стигнахме до някакво съгласие, особено при последния доклад на Алис Макарти. Това беше доклад по собствена инициатива. Съгласен съм с Гонар. Ако разгледаме цялата структура на надзора в Европейския съюз с всички тези съкрещения, трябва да се замислим Успяхме ли да постигнем целта си? Защитихме ли наистина парите на данакоплаците? Защото това трябваше да бъде нашия приоритет през последните пет години. Много е хубаво да бъдем популисти, да искаме сделки върху финансовите транзакции и така нататък, но това всъщност не решава проблема. Проблемът ще се реши само когато се справим с банковата криза. Всъщност, оказва се, че някои страни успяват да се увеличат от е, националния банкрут, но ние все още не сме решили основния проблем с фалирането на банките. Разбира се, говоря опростено, но това е в най-общи линии. Е, при предишния доклад бяхме подкрепени от различните групи. Трябва да сме сигурни, че ако една банка е лоша, тя трябва да фалира няма какво да й се помага. И тук има съгласие във всички политически групи. Всички, които са се занимавали с економика, си задават въпроса, защо да накоплаците трябва да спасяват банките. Трябва да се позволи банката просто да фалира. В крайна сметка парите на данакоплаците трябва да се харчат за други неща – и мисля, че по този въпрос всички сме съгласни. На второ място, нека се запитаме за отговорността. Нямам нищо против някои да печелят много пари, тогава, когато всичко работи добре. Проблемът е обаче, когато не работи, кой ще поеме отговорността. На трето място счетоводните стандарти. Вие може да съставяте баланси колкото си искате, но е важно да имате предвид, че често се експонирате с суми, които няма как да покриете. Ето така се стигна до огромния дълг от 3 трилиона долара. Как е възможно това? Ето и по този въпрос трябва да работим в нашата комисия. Следователно, нека търсим решение на реалните проблеми. А когато банката заслужава да фалира, трябва да се запитаме, необходимо ли е изобщо да се използват парите на данакоплаците, за да се спасява. За мен идеалната ситуация е всяка банка да може да фалира, като разбира се, се предвиди съответната система и за оздравяване или за ликвидация, но хората трябва да имат достъп до парите си, да могат да ги изтеглят от банката и да си плащат сметките. Има още нещо. Дали универсалните банки всъщност – имат полза от тези имплицитни субсидии. Какво се подкрепя тук? Не става ли дума за подкрепа на дейности, които със сигурност не заслужават да бъдат поощрявани – Не бива да спираме отделните държави членки, разбира се, и е много хубаво, че тези от тях, които искат да стигнат по-далеч, могат да го направят. Трябва да разгледаме и някои от идеите на държавите членки. Самият аз нямам твърдо решение по темата. Знам, че е добре да работим с отделните колеги. Това направихме и при предходния мандат. Стигнахме до консенсус. Надявам се и сега да е така. Благодаря, Алде. Euh, Bon, donc nous avons aujourd'hui un premier échange е, след е, тази, първа, след тази първи обмен на мнение аз е, ще се опитам да взема отношение към казаното от Гунар. Мисля, че това ни налага повече предпазливост по отношение на новата комисия. Трябва да се уверим дали новият комисар ще се отнася към тези текстове по същия начин като стария. Също така опитът от триалога, който имам, ми дава повод да кажа, че че ще бъде много трудно, ако имаме таблица от 4 колонии, е, съветът предлага съвсем различен текст от този на комисията. Освен това, аз е, това, което искам да видя е мнението на ЕЦБ в този текст, защото цялата логика, представена от комисията, е да е, даде възможност за съответна дейност на надзорния орган. И днес ние виждаме какво може да се направи в това отношение. Аз мисля, че ние не можем да сринем цяла една система и освен това, във връзка с а, средствата, аз а, имам, съответ... имам загриженост в този стадий, в а, който а, се води дискусия. Първото, което мога да кажа, че евентуалната фрагментация на вътрешния пазар в този текст се съдържа идеята, че е, може да се наложи законодателството на определени държави и членки, по-скоро отколкото общностното законодателство и може да има разлики, защото някои държави е, членки са приели съответни законодателни текстове, като Германия, Обединеното кралство, Белгия е, това не представлява момент е, проблем сам, сама по себе си. Е, въпросът е да се постигнат резултати и да не се нарушават условията за конкуренция между отделните държави членки или банки в и техните седалища там. Така че това, което аз е, мога да кажа, е, ние вече е, познаваме резолюцията и това беше много голям опит да се национализират фондовете или правилата, така че аз мисля, че трябва да бъдем изключително предпазливи и да следим за единството на вътрешния пазар. Много често имаме колизия между национални норми и общностни норми и аз мисля, че е, трябва да се провери откъде идват текстовете, които се прилагат. Като погледнем е, тези четири текста, е, те е, е, се адаптират към Stability Board и имаме е, правила е, на международно равнище, на национално равнище, на общностно и трябва да видим как ще се прилагат тези текстове. Другата за загриженост, изразена от колегите, е, свързана е с а, намаляване на риска и какво може да се направи в тази насока. На господин Кавал мога да кажа да, а, има много банки, които са национализирани почти до 80%, така че ние сме далече от ситуация, до която да прибягваме до такспея мани. Ние виждаме точно обратната реакция в кризата на от някои държави и членки. Трябва да се знае, че а, някои а, финансови министри министри смятат, че трябва да се спасят банките, независимо на каква цена, дори феноменална. Така че това, което трябва да се направи е радикална промяна. Също така това се опитахме да направим с СМ и с други органи. Така че аз искам да посоча, че трябва да се проследи каква е идеята в целия този контекст, че има червена нишка в съвета на министрите и трябва е, да се помисли за е, баланса между предпазване от риска, от друга страна защитаване на е, Капитал Баркинг Юнион и капиталите на банките. Фактически е, имаме е, е, вторият отговор в писмена форма и това всъщност предвижда определена роля на банките. Ние виждаме определени дейности в еврозона, хората, където се помагат малките и средни предприятия, обаче в момента, в който ние имаме огромна нужда от инвестиции и растеж, не би трябвало да се спира този процес от страна на банките и всъщност тук има опасност от shadow banking, банки в сянка, така че аз искам да кажа, че ще следя много отблизо този процес. Тук става въпрос и за самата дефиниция. И всъщност последната загриженост, която искам да изразя, това е нещо свързано с цялата философия. Аз имам чувството, че ние се намираме в една много позната за човечеството да се избере най-малкото зло и всъщност има хора, които казват, че има лоши банкови дейности и трябва да се отделят от добрите банкови дейности. И това е едно изкушение, което не води много далече, но очевидно е лесно да се обясни това. Аз познавам френски политик, който казва, аз на мен не ми пука особено, просто трябва да кажем, че трябва да се направи все пак нещо нещо. Е, сега това в е, идеологическо отношение е доста съмнително. Още веднъж трябва да се избегне фрагментацията на вътрешния пазар, не трябва да се поставя под е, опасност економиката, също така да се запази диверсификацията на банковата система и да не се прави такова раз разграничение между добри и лоши дейности, така че е, в случая е, мога да посоча, че е, наистина това изслушване, което предстои, ще ни бъде полезно и е, ще трябва да говорим с хората от съответните сектори, за да видим как може да се пази е, диверсификацията в банковия сектор. Така че, е, вероятно, е, мога да кажа, че някои дейности могат да бъдат забранени, но едва ли това е най-добрият модел. Благодаря. Thank you. Благодаря. Фабио Демази Гуе. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Хокмарк. Първо, сигурно ще ви Очудя като кажа, че дори и да съм от левицата, обичам банкирането, но обичам банкирането от скучния тип. Правилото 353, с други думи, Е, вземаш кредит за 3%, ако си банка, отпускаш кредит за 5% и в 3 часа след обед отиваш да играеш голф. Съгласен съм с господин Хъкмарк. Имаме проблем с свръхрегулацията, липсата на кредити и инвестиции. Наистина има свръхрегулация, мифит, мифир, какво ли не. Но проблемът не е в регулацията, а в типа регулация. Всъщност, ние тръгнахме от модели по 37 страници, след това те станаха 800, сега не знам вече доколко са стигнали. Има структурна реформа, но мисля, че дойде часът на истината. Колегите вече го казаха. Проблемът с банките, които са твърде големи за да фалират, си остава но не би трябвало да има спасяване на твърде големите чрез собствени ресурси, именно защото това вече не е възможно. Има и различни притеснения, свързани с финансовата стабилност. Така или иначе, трябва да гарантираме, че потребителите повече няма да плащат за банките, които са твърде големи, за да фалират. Съгласен съм също така с още нещо. Ако вземем свръхрегулацията и примера с Италия, там няма много инвестиции, но не защото италианските банки са свръхрегулирани. Не, мисля, че до голяма степен банкирането е свързано с макроекономиката. Не може да има добра економика без добри банки, както и обратното. Няма ли кредитно търсене при инвестирането, няма и банките да отпускат кредити. На трето място деривативите и пазарите – ако разгледаме цифрите, то ще видим, че при деривативите цифрите просто не излизат, сметката не излиза. При големите банки понякога изобщо не може да се говори за финансирането на реалната економика. И Хедж фондовете, деривативите не са предпазени от риск. Затова принципно аз съм съгласен с позицията на Джейкъб. Трябва да говорим за сенчестото банкиране, хедж фондовете, нивото на дискреционно решение. Необходимо е също така да няма лобиране от финансовите институции и кредитните институции по отношение на надзорните органи. За това трябва да се помисли, както и за показателите. Необходимо е също така да разгледаме рисково базираните модели. Ето сега имаме резултатите от стрес тестовете, но дори при тях, честно казано, ние разчитахме на вътрешните рискови модели на банките. Точно на банките, които всъщност така се провалиха, може да се каже с гръм и трясък по време на кризата. Според мен, първият член на това предложение изброява цели, които са добри, Същевременно отделянето на ЕЦБ трябва да подлежи на всички тези условия по член 1, а не на неясната дефиниция заплаха за финансовата стабилност. Ние ще наблюдаваме законодателството, като разбира се трябва да защитаваме дънакоплаците. Благодаря. Благодаря. Сега от името на групата на зелените Филип Ламбер. Сигурен съм, че е, не искаш само да наблюдаваш развитието на, на, е, това, на този законодателен текст. Съгласна съм с много от нещата, които каза Якоб и, много, и някои от нещата казани от Силвия Гунар. Нека да започна с следното. Съгласен съм с една от нещата, които каза Гунар, а именно Европа вече страда от сериозен недостиг на инвестиции. Тоест, липсват пари и от частния сектор, и от държавния сектор. Също времено трябва да се има предвид, че структурните мерки не са сребърния куршум. Помислете си. Ако се събират депозити, те няма как да бъдат инвестирани в каквото и да било друго, освен в реалната економика. Ако част от влоговете се използват за други цели, то тогава най-вероятно може да се твърди, че липсата на структурни реформи намалява средствата, които отиват в реалната економика. Сигурен съм, че ти, Силви, не си съгласна, тъй че няма как да, направ... да въведем глас сигъл и така. преминаваме към следващата точка. разбира се, че е добре да има диверсифицирана банкова система. И големи банки. Въпросът е обаче колко големи трябва да са тези банки, защото помислете си, е, част от проблемите с финансовата криза тук в е, моята страна. Е, Декси и Фортис, ако нямаше такава, такова разделение, Фортис нямаше да има 45 милиарда лоши активи много добре знам какво става на Слеман Брадърс и с един куп други банки, така че реше... твърдението, че решението е в универсални банки просто е, е, е очевидно погрешно. След това, по отношение на законодателните е, разпоредби. А, нека да говорим от гледна точка на пазарната економика. Ние живеем в условия на пазарна економика и не е допустимо която и да била частна фирма да има специален статут, която, т.е. при ези печели, при тора спасяват я да накоплатите. Това за мен не е пазарна економика. Пазарната економика е економика, при която можем честно да заявим пред данакоплатците, че няма вече институции, които да са твърде големи, за да фалират. Директивата за капиталовите изисквания вече ни помага да напреднем значително към постигането на тази цел. На директивата за преструктурирането и оздравяването на банките дава още една такава възможност при всички положения – трябва да направим избора между една действителна пазарна економика и една етатистка е, планова економика. И така, целите на този законодателен текст във връзка с казаното от Сиви, въпросът не е каква е разликата между инвестиционните банки и спеставните банки. Има и такива, и такива банки, които са зле управлявани. Въпросът е, когато има проблем в една част от системата, той да не се разпространи до останалите части на системата и да няма публични услуги, които да зависят а, от банките и които да са от съществено значение е, за обществото. Трябва да се определи които са, кои са тези обществени услуги и а, дейности. И евентуално те трябва да бъдат поверени на държавата. Трябва да сме много, много ясни в това отношение. Кои дейности действително са съществени и кои не. Оттам нататък, ако а, инвеститорите, банките, ако акционерите искат да играят на пазара, добре, нека да го правят, стига да не застрашават економиката и влоговете. След това член 3, приложното поле. Приложението се прилага към около 30 банки, но аз мисля, че по-добре да се използва а, дефиницията на важна банка, голяма банка а, и а, това да се приложи и към онези 130 банки в еврозоната, които отговарят на дефиницията и към други банки извън еврозоната. Някои от тези банки може на този етап да не са особено активни на капиталовите пазари, но нещата могат да се променят. И за това искам да работим с, динамична дефиниция. Търгуването със собствени средства е, може да се, е, много трудно се различава от е, търгуването с, с други средства. Няма как да се направи разликата. Трябва да има едва ли не чип в главата на всеки един трейдер, нещо, което сигурно ще е нарушение на личен, правото на личен живот и така. добре е да се прилага нещо като система за цветово кодиране, червено, зелено. Тоест, прак, под който може да има свобода на действие, червено, при което трябва да има задължително наблюдение, и жълто, където се допуска някакво ниво на осмотрение, но при определени условия. Ако вземем изискванията за капитала, можем да кажем, че 10% са за задължително наблюдение, разбира се, може да се твърди, че информацията за основния капитал лесно може да се манипулира. Но все пак можем да използваме тази, този метод за изчисление – и данните, които използвахме и метода по принцип в стрес-тестовете и в прегледа на качеството на активите прилага точно този тип изчисления. И така, след това Силви за държавите членки. Ако има една държава, която сериозно подхожда към тази тема, това е Великобритания често критикувам Великобритания, но мисля, че в тази ситуация а, с реформата ВИКАС Великобритания действително доста се доближава до златния стандарт. Националните реформи в Германия, Белгия и Франция всъщност е, бяха по-скоро някакви маневри, които не постигнаха някакво особено разделение, а по-скоро предотвратяват действието на европейското право в определени области. И така. Имаме два варианта. Или да запазим единия пазар с цената на фалшиви реформи от този вид. Аз това не бих го приел. Тогава да запазим изключението за британците или пък да въведем на целия европейски континент високите стандарти, които се прилагат в Великобритания и така действително да имаме единен пазар. Това е нашия избор. Между тези две неща избираме и честно казано да имаме единен пазар с а, фалшиви реформи, за мен е по-зле, отколкото да има недовършен един пазар, на който има поне един остров, който се опитва да работи добре. И накрая, във връзка с критиката на Силви, в крайна сметка много е лесно да се каже, а, че е, светът не е черно-бял, има нюанси на сивото, 50 нюанса или колкото там беше в книгата. Не съм я чела, но въпросът е. Аз принципно не съм против е, да, е, финансовите пазари и не мис... нито пък мисля, че а, спестовните банки са а, светци. Тъй или иначе трябва да имаме предвид, че не е допустимо да се спонсорира с пари на банкоплаците дейности на банките, които нямат никаква връзка с реалната економика. Андра Проктер е, е един економист, който искам да цитирам. Един ден тук обсъждахме нещата в парламента. Един представител от Банка в Ингланд беше тук. от Министерството на финансите на Великобритания, извинете, и той трябваше да отговори на въпроса дали е, е допустимо в Deutsche Bank може е, да инвестира на пазара на реални цени без държавни е, субсидии. Андрю Проктер ясно и категорично отговори не. Така че, когато става дума за подобни инвестиции, трябва да има подпомагане, когато това е с което приключвам и може да се наложи да настояваме твърдо за своята позиция тук в парламента, независимо от позицията на съвета. Добре е също така да се публикуват резултатите а, страна по страна, за да се види какво става. Ние тук в парламента твърдо настоявахме това да стане. А, имаше само една страна в държавата, в съвета, която беше против и успяхме да постигнем това. Така че не трябва да се отказваме от своите амбиции. Благодаря. Филип. Благодаря, Филип. Преминаваме към спонтанните изказвания. Осем колеги са пожелали да се изкажат. Две минути за всеки Буркен Балц има думата. Благодаря, господин председател. Много от е, нещата бяха вече казани и то подробно в е, този първи обмен на мнения днес, така че аз няма да навлизам сега в подробности и тези две минути не ми дават и възможност за това. Искам да изразя някои е, идеи от по-общ характер. Мисля, че с Банковия съюз, който стартира през април, наистина постигнахме много неща. Накрая този банков съюз, мисля, че сме едини по това в нашата комисия, ще допринесе значително за финансовата стабилност в Европа. И още едно нещо е ясно. Ние е, все още спорим по някои неща, обсъждаме ги. Е, прилагането на банковия съюз в бъдеще на европейско и национално равнище ще ни занимава все още много. От друга страна е важно да се посочи, че трябва да си помислим какво през последните години съвсем основателно е, сме причинили на пазарните участници и на частните лица на европейския пазар. Трябва да посоча, че въздействието върху регулационната среда на банковата структурна реформа, която обсъждаме сега и каквато е описана в предложението на комисията, тези ефекти, това въздействие накрая трябва да бъдат съвсем ясни. И е, в крайна сметка Цялата проблематика която е свързана с това предложение на комисията. се разглежда много целенасочено от Банковия съюз, е, като се вземат е, предвид е, някои основни принципи, като Тубик big to fail и други. Аз накрая искам да подчертая това, което каза и нашия докладчик Гюнар Хокмарк, че условието за, банкова, за реформа в банковата структура се промениха и в съответствие с това ние ще трябва да подходим по е, съответен начин към предложението на комисията и смятам, че тук е, най-правилната дума е умереност, поради което ще се радвам на дискусиите в е, комисията през следващите месеци. Мисля, че те ще бъдат интересни. Моето желание може би да работим по-малко с съкръщения, защото достатъчно съкръщения има вече. Просто да се използва използват е, пълните наименования, когато описваме определени обстоятелства и явления. Okay. Елиза Ферейра. Добре, Елиза Ферейра има думата. Две минути. Моля. Ще is... се опитам да говоря бързичко. и то на микрофона. Наистина много е важна темата. Мисля, че доста работихме, това е вярно, но това е последното парче от мозайката, доста време вече се обсъжда. Принципно опасността е цялото законодателство по финансирането да не може да се приложи, ако то остане твърде сложно, твърде неуправляемо. В крайна сметка надзорните органи трябва да са в състояние да изпълнят задачата си. На второ място трябва да бъдем пределно ясни. Някои колеги също го посочиха. Ние не работим в празното пространство. Има най-различни инициативи в САЩ, в Обединеното кралство, Германия, Франция. Трябва да сме сигурни, че когато създадем цялата европейска рамка по организация на банките и пазарите, ние се водим от интересите на гражданите и опазваме стабилността на финансовата система, вместо да се водим от интереса на някоя от държавите членки. Много внимателно ще следя дискусията. Мисля, че тръгваме в правилната посока. Благодаря. Благодаря, Антонио Таяни. Благодаря, господин председател. Вземам повод от е, думите на господин Хакмарк във връзка с е, тези 900 милиарда, които не са инвестирани. Господин Ламберт също изтъкна някои проблеми на реалната економика, която ако бъде блокирана, се блокира и финансовата индустрия. Така че ние трябва да създадем отново доверие в реалната економика с добро законодателство. Не толкова много законодателни актове, но добри като качество. Проблемът е в качеството. И е, на нас не се са ни необходими много концепции, а доверие за инвеститорите. В противен случай се излагаме на опасността инвеститорите да инвестират извън Европейския съюз. Във всички срещи, които имах с шефа на London Stock Exchange, той накрая винаги казваше, имаме финансови инструменти, имаме финансови средства, обаче липсва, липсва доверие. И по тази причина не се извършват инвестиции. За да инвестираме добре са ни необходими правила, които да дадат дадат възможност на банките да помогнат на реалната економика. Реалната економика включва и малките и средни предприятия, не само големите концерни. И тук в парламента, а и в комисията трябва да се посочи, че преди няколко години с Базел 3 избрахме правилния подход, за да може да се подобри достъпът на МСП до финансови средства. Трябва да се прави разлика между малките банки и големите международни банки. Според мен тези малки банки трябва да се радват на закрила също и с новите законодателни актове, които искаме да приемем, защото в противен случай има опасност да се подкрепят големите финансови инструменти, да се забравят обаче малките, които всъщност помагат директно на малките и средни предприятия, като е, насърчават е, семейни кредити и семейен бизнес. Видяхме в САЩ, видяхме и в Европейския съюз, че е, не се оперира правилно с данъчните постъпления. В този текст трябва съвсем ясно да се каже, че подкрепяме реалната економика и че предвиждаме е, средства за предпазване от риск за малките банки и малките и средни предприятия. Надявам се, че ИТРЕ също е, ще е, даде своето становище и това ще помогне на господин господин Хъкмарк да допълни текста по съответен начин. И всъщност аз мога да приема всичко, което каза господин Ламбърц. Ако не подпомогнем реалната економика, няма да получим и добри макроекономически резултати. Нина Джил от групата на социалисти. Благодаря, господин председател. Вече бяха направени много коментари Съгласна съм, че проблемът е много важен. И ние не успяхме да намерим неговото решение преди. Същевременно обществеността вече не вярва, че банките ще се регулират сами. Основното, което бих подкрепила е идеята, че ние не можем да продължим да спонсорираме твърде големите за фалиране банки. Придържаме се също така към принципа, че държавите членки могат да стигнат и по-далеч. Странно е, че не виждам мерки срещу сенчестото банкиране. Имаме борда за финансова стабилност и техните данни от миналата седмица. Оказва се, че Сектора сенчесто банкиране сега е почти толкова голям, колкото беше преди кризата. Много е важно да търсим решение на този проблем. Освен това, ме притеснява наистина спонсорирането и съм съгласна с това, което се каза. Ние трябва да мислим за подкрепата на реалната економика. Благодаря, Свен Гиголд. Благодаря. Колеги, трябва да кажа, че малко бях изненадан от някои от изказванията, макар че общо взето дебата се движи в правилната посока. Ние искаме да мислим за економиката на социалните пазари. Отчуден съм обаче, че някои от партиите, които защитават тези принципи, не ги приложиха към съответния законодателен акт. За мен конкуренцията не означава някои от участниците да са толкова големи, че да оказват влияние върху целия пазар – би трябвало да мислим за подпазар и ограничаване на този вид конкуренция. На второ място, социалния пазар означава и отговорност, означава липса на субсидии, означава, когато някой е виновен да си плати цената за това. Ние имаме гаранции за вложителите и това не е случайно. Би трябвало обаче тези гаранции да не се използват за финансиране на дейностите на други банки. Трябва да се търси отговорност, а не да има кръстосано субсидиране. Накрая, пазарната економика се основава на избора. За да има избор, не може да има конфликт на интереси. Един от принципите на предходното законодателство е, че при разработването на финансови инструменти те не могат да се продават на хора, които не са запознати с тях. Ги Канен е човек, чието трудове не всички познават, но той беше направил пълно проучване на тази тема. За жалост, той не разгледа конфликта на интереси. Същевременно от него можем да се получим. Тук не могат да се прилагат някакви общи принципи да се питаме много ли направихме или малко. По-скоро трябва да се питаме дали принципите на социално ориентираните пазари се зачитат в банковия сектор или тук се налагат националните програми, които не са полезни. Благодаря, Перванш Берес. Мерси боку, мерси Агунар Окмар. Благодаря. Е, благодаря за това, че беше очертана рамката, в е, която ние трябва да разглеждаме този въпрос. Аз мисля, че е, в даден момент ние стигаме до един момент, в който трябва да се обсъжда текста. И в действителност е, това ще ни е, тласне към един огромен дебат, който ни предстои. Става дума за финансиране на реалната економика. В момента от двете страни на Атлантика условията, в които е, се е, извършва процеса на инвестициите и на економическата дейност е, имат приоритет в е, САЩ, от друга страна, както е тук, ние имаме основни, основна загриженост за стабилността на банковия сектор и с това трябва да се ангажираме също и с откриване на преговори във връзка с ТЕТИП, с търговското бъдещо споразумение и при какви условия ще се осъществява. Така че, е, според мен, е, в тази връзка аз мисля, че в европейски контекст наистина има развитие, като се има предвид началото на дебата за бъдещата банкова структура и е, когато е, се каже, че влезе в сила банковия съюз, това ще окаже въздействие върху е, с, здравното състояние и архитектурата на банките. И третия тип е, е, аспекти или третият аспект, който искам да е, изтъкна, е, това е, че имаме загриженост във връзка с банковата структура. Тя трябва да бъде проучена сегмент по сегмент и в зависимост от типа банки, така че да можем да допринесем за финансирането на реалната економика. От тази гледна точка ние ще трябва да се занимаем с банковите отделните структури, е, на отделните типове банки, за да можем да имаме сегментиран анализ е, на този сектор и отман Карас направи връзка с кризата, аз няма да я направя. Той третира този въпрос точно сегмент по сегмент, като изтъкна риска от фрагментация на вътрешния пазар и всъщност това не отговаря на нашата основна цел, а именно съживяване на европейската економика. Позволете ми две допълнителни бележки. Първо, че в дебата мисля, че че начина по който европейците действат трябва да се покаже и накрая аз мисля, че в този дебат никой не предлага а, някаква голяма сделка в банковия сектор. Това, което имаме нужда е да установим как а, сегмент по сегмент, законодателен акт по законодателен акт можем да укрепим а, стабилността на банковия пазар, така че да допринесем за финансирането на реалната економика. Благодаря много. Ще ви помоля да спазвате времето за изказване от Маркарас. Господин председател, имам чувството, че в този доклад де-факто правим анализ на досегашното законодателство, целите на финансовия пазар – банковата структура и също така е, надзора. И всичко това се съдържа в този доклад. Мисля, че той е, ще има шанс само тогава, когато ние не е, целим с него е, генерален дебат, а е, в тази връзка е, трябва да вземем предвид и предложението на комисията и да тръгнем от там. И за това е, трябва да се вземе предвид е, какво е направено от 2008 година в други законодателни актове за борба с too и каква прозрачност е гарантирана тук. И ако ние включим всичко тук, това ще бъде един общ доклад за оценка на финансовите пазари, обаче в началото казахме, че е договорено в оценката на въздействието да има такава оценка, а ние се договорихме да имаме, така да се каже, един доклад за инвестиционния пакет. Ние сме приели много доклади, които обаче не ги разглеждаме по-отделно, а всичко се се включва в доклада на Къркмарк. Така че аз предлагам този доклад, вместо да обединява всички тези доклади, да се концентрираме върху това къде какво да се направи. Единият доклад е по собствена инициатива, другият е за оценка, другият е законодателен. Така че трябва много ясно да си помислим къде да поставим акцентите, когато при всеки от, този доклад, от тези доклади искаме генерален дебат ако правим това, наистина няма да изпълним нашата задача. Така можем да изхождаме от социалната пазарна економика, от ролята на банковата структура във връзка с досегашните правила, също и връзка с доклада Ли Канен и да видим къде можем да включим другите аспекти, които засегнахме в други доклади, защото този доклад не може да обхваща всичко, ако а, имаме за задача регулиране на банковата структура и искаме да я изпълним а, наистина. Един пример надзора а, в а, доклада за оценката на цялата банкова структура след а, надзора на а, ЕЦБ. Е, в е, началото ние обсъждахме проблемите за надзора е, във връзка с банковата структура. Имаме специален доклад за това, така че много моля всички докладчици да се съберат и да уточнят какво е в основата, коя е основната идея на всеки един от тези доклади. Благодаря. Оле Лудвиксон. Е, благодаря. Важно е да използваме прагматичен подход по отношение на това предложение, за да можем да държим под контрол най-големите банки. Процесът Ликанен, с него се занимахме, комисията в нейното предложение посочи, че трябва да се действа разумно, че трябва да се намери разумен баланс и е, правилата да се прилагат по разумен начин. Това трябва да се отнася не само за големите банки, според мен. Мисля, че е добре, че се предвижда възможност финансовата стабилност – да се разглежда тук от надзорните органи и в дългосрочен план в доклада се, в предложението се предвижда изграждане на разумни системи и прилагане на разумни мерки. Благодаря. Е, Марко... Благодаря, Марко Вали. Благодаря. Извинявай. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да се вместя в регламента от две минути. Аз е, е, мога да кажа, че когато през 2009, когато избухна кризата, работих в Търговска банка. Е, става дума по-точно за спестовна каса. Така че ние нямахме много връзка с тази система и слушах това, което каза докладчика и слушах, че през тези години е направено много, но за какво? Какво се е променило? Може би промяната се изразява в това, че фирмите, които са най-свързани с реалната економика, които създават БВП, те са поставени на колене, а големите инвестиционни банки, е, всичко това е в. Е, бомбардирано в финансово отношение с помощта на централните банки. Просто подходът е погрешен. И сега в момента, в който искаме да направим нещо, за да приключим кризата, как можем наистина да поставим банковия сектор в услуга на реалната економика, където има безработица и където наистина искаме да съживим економиката. И сега тук ще трябва да се правят немалки стъпки, а наистина да направим нещо, което има голям ефект. Не са посочени докладчици в сянка, но те трябва да се съберат и да се опитат е, да овладеят една системна ситуация и може би е, дори в световен мащаб, защото проблемът не е само в Европа. Това е, е въпрос, който ще трябва с много голяма сериозност да се разглежда и на международно равнище. Благодаря. Сега ще дадем думата на комисията за кратко изказване. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика, докладчика в сянка и всички, които се включиха в дебата. Ще се спра кратко на три неща. Първо, защо имаме нужда от банкова реформа след всички проведени реформи до сега? Няма да изброявам всички акроними, но ще дам два примера. Имаме новата капиталова рамка, но разбира се, капитала не е панацея. Анализът ни от търговските регистри на банките показва, че има много различно третиране на риска. Това означава, че работата по капиталовата рамка не е достатъчното решение – Както казах, капитала не е панацея, не винаги е най-добрият инструмент. На второ място, търсим ли решение, разбира се, за повечето банки намерените до сега решения са напълно добри, но и някои от тях са големи, много сложно организирани. Нашето предложение е насочено към около 30 такива банки – за да може да се работи с този вид банки, особено при трансграничните сред тях. На второ място беше споменат вътрешния пазар. Напълно съм съгласен, че вътрешния пазар е нещо много важно. Държавите членки са развити различно в това отношение. Някои разчитат на европейското предложение, други имат собствено законодателство. Но тук разликите в националните законодателства заплашват не само вътрешния пазар, а и банковия съюз. Защото запазим ли единствено националните норми, ние подронваме и единните норми на Банковия съюз. На трето място ние не сме срещу универсалните банки. Не искаме да им пречим, по-скоро искаме да имаме мерки срещу риска при много големите и сложните от тях. Но нямаме никакво намерение да се борим срещу финансирането на реалната економика в никакъв случай. Необходимо е просто да се създадат равни условия, за да може всички участници на пазара да се възползват от тях. Има и още нещо. Позицията на съвета, особено по отношение на свободата при надзора. Някои държави членки държат на повече надзор, други на по-малко. Мислят, че така или иначе в съвета ще трябва още доста да поработим, за да обясним своето предложение. Мисля, че то е балансирано, мисля, че имаме обективна рамка и достатъчна свобода при надзора. Благодаря и се извинявам, ако говорих твърде дълго. Благодаря на комисията и накрая докладчик. Благодаря много. Благодаря ви за този интересен дебат. Много се радвам, че някои от колегите от лявата страна на залата заявиха, че пазарната економика е важна това е отлично. Съгласна ли сте с нас, въпрос от залата? Ами, как да не се съглася с вас, когато казвате, че пазарната економика е нещо добро? А, дори когато говорите за социална пазарна економика, всъщност според мен пазарната економика е социална. Също така съм съгласен с казаното от вас, че има нужда от повече инвестиции и във връзка с казаното от Отмар. Да, напълно съм съгласен. Именно за това имаме единните правила. Това е основен елемент от пъзела. По някой път е добре да се има предвид и какво не е било казано. Филип, например, каза, че по някой път а, се чува една музика, по някой път друга. Трябва да се има предвид, че а, нещата се регулират от 2009 година насам. Лека по лека. Въвеждат се нови законодателни мерки и те вече са променили нещата. И за това, както казах в самото начало, 2014 година е доста по-различна от 2009 година. И трябва да приемем факта, че нещата са различни. Този законодателен акт трябва да се разглежда на фона на всички останали, а не е самостоятелно. Колегата Саят а, каза, че изглежда, че предпочитам универсалните банки. За разлика от колегите социалисти, аз не мога да кажа, че обичам банките. Аз по-скоро, ако обичам някого, обичам хора. Не мога да дарявам любовта си на институции. Мисля, че имаме нужда от различни типове структури. А, някои са по-дребни, трябва да има инвестиционни банки. раз... Някои търгуват, а, някои се занимават с влогове. А, при всички положения не е добре рейтинга да е обвързан с възможността за натрупване на ликвидност. И точно това е важният въпрос тук. Какъв е действителният проблем? Видяхме какви са проблемите при инвестиционното объркиране. Там имаше разделение. От там нататък основната разделение беше влогове спрямо кредитиране на недвижимо имущество. Виждате какво се случи с Lehman Brothers. Те на практика бяха вносителите на, проблемите, свързани с ипотеките с недвижимото имущество. От да, нататък, разбира се, имаше и проблеми с спекулациите. И, но трябва да бъдем, когато се казва, че трябва а, да бъдем много строги, когато има проблеми, а, аз твърдя, че трябва да сме строги, когато има действителни проблеми, да се оцени риска, да се види каква е заплахата ако има универсални банки, но всичко това да се разглежда във връзка с всички останали елементи на пъзела, т.е. с всички останали елементи на законодателството, които вече са прияти. Четвъртата директива за капиталовите изисквания въвежда нови капиталови изисквания за всички банки. Освен това, директивата за преструктуриране и оздравяване на банките изисква различна структура на капитал в зависимост от а, типа банка и в зависимост от пазара. Тези неща не трябва да се пропускат. Друг важен въпрос са банките, които са твърде големи, за да бъдат оставени да фалират. Твърде големи за да фалират обаче не означава, твърде големи, за да съществуват, т.е. да не се допуска съществуването на такива твърде големи банки. И накрая, що се отнася до субсидиите, това е тема, която можем да обсъдим и тук, и двустранно с всеки един от вас. Когато една банка се сблъска с проблеми, трябва да се направи всичко възможно да не се изискват пари на накоплаци за нейното спасяване. И за това е много важно да се вземе предвид директивата за оздравяването и преструктурирането на банките и цялата структура, която е предвидена там, да може действително да функционира. На, в някои случаи се предвижда да има различни типове капитал – ако банката е само а, спестовна банка, т.е. там има само влогове, а когато такава банка се сблъска с проблеми, а, тогава възможността да се приложи Бейлин ще бъде дискредитирана. Защото много малко банки биха подходили така, както се подходи в Кипър. Това се отразява тежко на системата, на обществото, на економиката, на социалното измерение, на доверието. Затова не трябва по някакъв начин да идеализираме спестовните банки и да смятаме, че те са най-сигурни трябва да работим с всички типове банки и да вземем предвид всички типове риск. Филип и Свен, които толкова обичат пазарната економика, ако бяха в дадено правителство и парите на вложителите в някоя от големите спестовни банки в съответната страна бяха застрашени, едва ли щяхте да кажете, еми какво да се прави и прилагаме Берлин. не знам дали щяхте да бъдете достатъчно смели. Филип Ламберт а, и вие не бихте били достатъчно смели, хич не се правете на смели. Тъй иначе, когато се взема едно решение, то има своите последици. Каквото и да е то. И затова е важно решенията, които вземаме, да са такива, че ако една банка се сблъска с проблем, капиталистите да трябва да спасят, а вложителите да бъдат спасени. Ето това е социалната пазарна економика. Благодаря всички, имаме тази цел, но има различни подходи за нейното постигане. И така по тази конкретна тема, структурните реформи. Господин председател, от името на групата на НП бих заявил, че е отлично това, че всички вече сме за социално-пазарна економика. Председателят въпросът е обаче дали пазарната економика сама по себе си е социална или трябва да бъде направена социална, така че доста можем да спорим за социалната пазарна економика. Можем да си организираме отделен дебат само по тази тема. От, на, на този етап трябва да има предвид, че ще има публично изслушване по темата на 2 декември след това докладът ще бъде представен. Проектът доклада на 21 януари 2015. Крайният срок за подаване на изменения 30 януари. И разглеждането на изменението на 23 февруари, гласуване на 23 март и пленарно, гласуване в пленарна зала през април 2015 година. Благодаря много за изключително живен и интересен дебат. Сега преминаваме към следващата точка, още един проект регламент, свързан с тази, който обсъждаме. Всъщност комисията го предложи като част от пакета през януари 2014 година става дума за докладването и прозрачността на транзакциите финансиране на ценни книжа, на сор. Благодаря, господин председател. Както вече беше казано, Тази законодателна инициатива вече дойде в парламента като част от е, пакет заедно с други законодателни инициативи. и имаме връзка с а, нашата твърде ангажирана дискусия по структурните мерки. Също и това транспар... прозрачност а, при а, ценните книжа. А, всъщност това е нещо, което идва от 2011 година. Защо сега? се обобщават тези неща. Сигурността на финансовите сделки, това всъщност се отнася до система, включва система за финансиране, система за ликвидност, където са включени и кредитите и също така някои други мерки. Е, така че Мога да кажа, че това са най-важните елементи на банкирането в сянка. И сега започна се с редица реформи и законодателни инициативи. Имаме обаче опасение, че част от дейностите, които са извън регулираната сфера и които не се покриват от регулативите, попадат естествено в сенчестото банкиране. И тук Имаме една много ясна връзка между темите. Ще взема отношение към казаното от колегата Хьокмарк. Може би е добре да обсъдим тези неща заедно. В момента обаче става дума за две различни точки от дневния ред и тези теми се разглеждат отделно. Със сигурност обаче докладчиците в Сянка ще трябва да проведат дори неформална среща, за да се види какъв напредък е постигнат, да се съгласуват помежду си. Ние решихме да се извърши съгласуване с плана за действие, което, е, който е предвиден за Банк Surgery е, System. И днес провеждаме едно първо обсъждане, след което още преди коледа на 18 декември ще представим първоначален проект, след това на 21 януари ще имаме обсъждане в тази комисия, така че до тогава ще има време за внасяне на изменения. След това до месец март може би ще продължи този процес, докато привърши дискусията в е, комисията. Тази сфера, както казах, се отнася до две основни точки, т.е. включва две основни точки. Става дума за е, ликвидността за участниците на пазара и е, също така Securities Lending, кредитни книжа без опция за обратно изкупуване. И след това ще има и ролавър, вероятно, за да се удължи е, срока. Става дума за 43 трилиарда евро и основния пазар е Европейския съюз, следван от САЩ. 29 покриваме приблизително ние. Можете да си представите, че една основна част е, е съсредоточена в Англия. Това е един изключително важен финансов пазар. Искаме да намалим системните рискове, поради което Financial Stability Board е, през 2013 година излезе с 11 препоръки във връзка с е, възможните рискове, свързани с такива ценни книжа в банковата система и в shadow banking като тук се възприема това, което е превидено в Financial Stability Board. Вземат се предвид препоръки една и две. Компетентните органи биват приканени да събират допълнителни данни за финансовите пазари на ценни книжа и тук също искаме да постигнем прозрачност за собствените инвеститори. След това препоръка 7. Тук става дума основно за финансови посредници, които трябва да предоставят информация на клиентите. Така че имаме различни нива на прозрачност в системата и различни нива на информация. И това се отнася както за инвеститорите, така и за отделните клиенти. Тук се прави опит с текста да се създаде сигурна и прозрачна финансова система. Както казах, в тези три основни сектора се опитваме да подобрим прозрачността. Е, публикуване на информация за инвеститорите е една от мерките и също така е, предвиждаме и прозрачност при договарянето. Тоест става дума не само за това да се използват тези ценни книжа с цел ликвидност, а тези ценни книжа биха могли да бъдат използвани повторно, за да генерират ликвидност в по-късен момент. Тук мога да кажа, че този процес може да се повтори до 10 пъти някои казват четири пъти на американските пазари, обаче аз мога да кажа, че е, разполагаме с информация, която според нас е отрешаващо значение. ЕЦБ по обяви, че голяма част е, е, от причините за финансовата криза е, се дължат на е, наличието на финансова система, която беше твърде голяма и беше твърде задлъжняла. И трябва да се е, осъзнаят и измеренията за този процес на леверидж и това трябва да стане част от текста е, за прозрачност на сделките с ценни книжа. Имаше първоначални срещи с докладчиците в Сянка, също и с други заинтересовани страни, с някои мозъчни кръстове в Европа и е, оференти на финансови услуги, представители на големи банки и на Financial Stability Board беше установено, че е, съществува общо убеждение, че ни е необходима тази регулативна уредба. Бяха изтъкнати някои критични точки, но сега, ако се опитаме да хармонизираме терминологията най-вече между държавите членки, а също и е, по отношение на американските и азиатските пазари, е, ще трябва да положим следните усилия да се изберат единни дефиниции, единна терминология. Скоро това беше подчертано и от е, Европейската централна банка че трябва да се говори за реюз, защото това е по-общ термин и е, могат да бъдат включени редица сделки е, с опция за обратно изкупуване. Също така лендинг, как е, може да се използва част от портфейла. Така че е, ще трябва много добре да се очертае приложното поле на законодателния акт и въобще на законодателните актове. Виждаме каква е днешната ситуация на пазара. Ще трябва да се вземат обаче предвид и нови инструменти, които се въвеждат със същата цел. Тук също бихме могли да си помислим да включим и тези аспекти, за да може законодателния акт да бъде по-гъвкав. Много заинтересовани страни трябва да бъдат взети предвид. Става дума за едно широко поле. В случая комисията ще трябва да се погрижи за практическата приложимост на тези актове, дори върху сделки, които днес не познаваме и които въобще не съществуват все още, но в близко бъдеще вероятно ще се появат на пазара. Естествено, тук ще трябва да бъдат включени и централните банки, когато се провеждат такива мерки. Централните банки с техните финансови партньори – трябва да имат предвид, че подобни сделки трябва да бъдат съобщавани във възможно най-ранен момент на надзорните органи. Някой казват да, това е необходимо, за да можем да събираме възможно най-много информация. Други, също и ЕЦБ, посочват, че тези правила не бива да се прилагат спрямо централните банки по отношение на валутната им политика, защото тогава те са изключително предпазливи. И сега трябва да се вземе предвид също и прозрачността на пазара. Темата за централните банки е тема, която е, е все още обект на дискусия. Има някои политически групи, които смятат, че правилата за прозрачност и трябва да имат приоритет пред е, начина по който е, Европейската Централна банка организира паричната политика. Има още една тема, която трябва да бъде обект на по-задълбочено разглеждане. Имах възможност да проведа среща с представител на Американското финансово министерство. Става дума за докладването, за отчетността, репортинг, е, да имаме е, аналогични доклади, както на американския пазар е, това, тази двустранна отчетност, това двустранно докладване трябва да бъде съгласувано така че да се избегне извършването на двойна работа. Там, където в момента се провежда дисклоужър. И всички са единни помежду си, че трябва да се използват специфичните техники, които бяха прилагани при еим е задължението за отчетност при дериватите и е, мисля, че това трябва да се използва като основа за изготвяне на стандарти е, във връзка с регламента за ценните книжа. Трябва при двата законодателни акта да се запази кохерентен подход, като е, стъпваме на предишния опит, за да се избегнат грешките от миналото. Най-важната тема, тя все още е открита, е свързана с ICATS. Това също трябва да влезе. Тук необходимо е минимално свободно поле за действие. Това са рискове, които а, се поемат от участниците на финансовите пазари, тези, които извършват подобни операции, именно а, отдаване на на пари на заем, а В момента председателят прекъсва оратора, като го прикамва да приключи по-бързо. Да, аз приключвам казва ораторът. Айкац е, е, това се отнася и е, до риска на отделна банка, но също и до системните рискове, защото без тази възможност може до безкрайност да се използват едни и същи активи без е, горна граница, така че в случая се създава ликвидност, но и рискове, които могат да бъдат системни. Това отразява състоянието на актуалната дискусия. За мен сега е важно да чуя коментарите на докладчиците в сянка и е, е, след това ще открием разискването. Естествено, ще можем да допълним тази дискусия чрез двустранни срещи с докладчиците в Сянка. Благодаря. Даната Хубнер има думата. Благодаря, господин председател. Нека и аз да спомена казаното от Кунър в началото разликата между 2014 и 2009 година. Това е регламент, който обсъждаме през 2000 2014 година, но мисля, че да, имам, сме имали нужда от него много по-рано. Както подчерта Ренато, става дума за много важна тема. Става дума обаче за сделки, които могат да се използват в сенчеството банкиране за, и които могат да натрупат е, прекалено голямо количество привлечени средства с е, евентуална опасност от прехвърляне на заплахата е, към останалите и така. Гунари и докладчетите сянка ще работят по доклада Ли Канен. Нашата работа е свързана с това и се надявам, че по този регламент, който обсъждаме сега, ще напреднем по-бързо, защото той е малко по-малко спорен. Разбира се, трябва да видим до каква степен можем да работим заедно в комисията по економически въпроси. Вторият важен въпрос е че като се има предвид и настъплението на сенчестото банкиране, трябва да работим в глобален план. Съветът по финансова стабилност се занимава с въпроси много важни и, за, и в контекста на този регламент. И така, трябва да видим как да вземем предвид работата на съвета по финансова стабилност и е, може би клаузата за преразглеждане ще ни даде възможност да го направим. Има няколко е, полезни изменения тук. Е, една от важните теми е са определенията на понятията. Много от определенията вече са въведени в други регламенти и е добре да имаме един общ подход. Но може да има нужда от няколко нови а, дефиниции, като sell-by, buy-sell-back, collateral, а, arrangements, но а, разбира се и в Емир има подобни е, дефиниции, но може да се наложи да ги а, уточним допълнително, да ги направим малко по-ясни. Ето, например, разделението между различните типове бораване с ценни книжа – е, тук не става дума само за дефиниция, разбира се. Другият важен въпрос за, е, за кои точно а, е, сделки трябва да бъдат докладвани. А, това е много важен въпрос, особено като се има паричната политика, обратното изкупуване. И друга важна тема – свързана с отчетността и задължението за докладване и изключението от него за малките и средни предприятия. Е, мисля, че е, е основателно да се обмисли възможност за изключение за малките и средни предприятия, т.е. те да не са длъжни да докладват, но докладването все пак да се извърши от съответната финансова институция, работеща с тях и по този начин се продолява проблема с допълнителната административна тежест за малките и средни предприятия. Друг важен въпрос е, е срокът, порез който е задължително финансовата институция да пази информация за тези изделки. Предложението на комисията е това да е срок от 10 години. Може да поспорим по въпроса, особено като се има предвид колко динамичен е пазара. Мисля, че в този контекст изискването да се пази информацията 10 години не е особено необходимо. Мисля, че е добре да направим този период по-кратък. Друг важен въпрос е, ако действително искаме финансовият отрасъл ефективно да допринася за економическото развитие, тогава трябва да обмислим и колко струва приложението на този нов регламент. Прозрачността е изключително важна, когато става дума за транзакции за финансиране на ценни книжа. Но необходимо ли е да имаме а, твърде голямо ниво на конкретика при а, информацията? А, тук може да се разгледат различни възможности. И що се отнася до намаляването на цената на новите изисквания за инвеститорите, е добре да използваме добре вече съществуващите е, инструменти, съществуващите репозитари могат да бъдат е, решение. И накрая Ренато ти спомена е, сделките с опции за обратно изкупуване и работата на съвета за финансова стабилност, имаме много примери за обезпечения, които се изискват от небанкови институции, които изи, е, вземат кредити от банки срещу е, обезпечение във вид на активи, които те притежават. Как може това да се разреши в контекста на този регламент, като имаме предвид и вече съществуващите правила? Това е другия важен въпрос за обсъждане. И може би клаузата за преразглеждане може да се занимава и с тази тема. Мисля, че това е в общ общите линии това са темите, които ще обсъждаме страната и докладчетите в сянка. И мисля, че се движим добре в посока към осигуряване на прозрачност. Председателят благодаря. Моля докладчите в сянка да говорят малко по-кратко, защото е добре вече да преминем към следващата точка. Кейс Уинбърн. Благодаря, ще обитам, но Въпросът е много технически и няма как да не навляза в подробностите. Много съм благодарна за двустранните разговори с докладчика. Областта е важна. Данита е права, ние трябваше по-рано да започнем работа, защото тук се опитваме да разгледаме въпроса, но знаем, че и при предходния мандат се работеше по различните национални надзорни органи. Принципно ми се струва, че подходът не е съгласуван. Ние се опитахме да, разли... да разгледаме какво е направено до сега, как се прилагат мефит, МИФИР, каква е прозрачността при инвеститорите, като че ли до сега се е работил на парче, а ние искаме всичко да се обедини на едно място. Същевременно трябва да имаме и един обхватен подход – Може би най-важното са дефинициите. Доста се говори за това, че е необходимо в бъдеще законодателството да се подлага на проверка. Според мен на комисията не бива да се дават безгранични правомощия, за да може да определя какво да е приложното поле на законодателния инструмент. Дори при финансовите транзакции трябва да попитаме какво е точно съдържанието, а не всичко да минава на второ ниво и да се дава направо на комисията. При определенията имаме проблем. Например, reuse и rehabilitation – като че ли те се използват като взаимозаместими, но всъщност това са различни термини. За това ми се струва, че трябва да се запитаме дали не трябва reuse да покрива и двете понятия или да се придържаме към практиката на борта за финансова стабилност, който използва два различни термина. Дълго обсъждахме тази тема. Дано да се спря и на двата вида докладване, изискването спрямо регулатора и спрямо инвеститора. Необходимо е да имаме съразмерен режим и в двата случая. Със сигурност има някои трудности при деривативите, но имайте предвид, че в миналото те не съществуваха дори и тук няма пряк еквивалент. Сега имаме нови институции, нови структури. Трябва ни и нов модел – също така имаме необходимост от среда, която дава сигурност и тук е важна ролята на регулаторите. Нека използваме наличната инфраструктура, доколкото това е възможно, но също така да обединим текстовете по ниво 1. Освен това имаме международните стандарти, като тези за юридическите лица и това трябва да ни е общата основа. А по МИФИД е необходимо да сме сигурни, че повечето от мерките наистина се налагат, и изискват, иначе по този регламент имаме обхват по-широк, отколкото при МИФИД. Друга област, която трябва да разгледаме, е начина по който комисията разглежда финансовите и нефинансови контрагенти. За мен определението на комисията за контрагент също е малко странно. и не знам дали трябва да го приемаме. Така или иначе, по регламента имаме и норми, които се прилагат единствено към финансовите контрагенти, както и норми, които са единствено за нефинансовите. Но ние трябва да облегчим товара на нефинансовите контрагенти. Затова предлагам, когато разглеждаме по-малките участници, като малките и средни предприятия, да променим изискванията за докладване, така че те да не бъдат прекомерно натоварени. Бяха споменати тъй наречените haircuts или намаляване на дълга. В някои случаи това може да бъде полезен инструмент, но не ги виждаме в текста на комисията. Те не са изрично споменати. Ако ще работим с понятия, които са различни, то в такъв случай може би ние се отдалечаваме от принципа за доброто регулиране. това може би трябва да помолим комисията да си отегли предложението и да представи предложение, в което haircuts да бъдат включени. Защото тук е важно да имаме и оценка на въздействието. Това е основен въпрос. Накрая при много от тези досиета съществува риска от дублиране при покриване на някои теми, но мисля, че най-голямото объркване е налагането на такси от страна на ЕСМА при търговските репозитарии. Това е нещо, което до сега не е съществувало няма нищо лошо в това то да влезе в Емир, но не виждам защо трябва да се включва в отделен законодателен акт за репозитариите. Освен това, имаме таксите, които се налагат от ИСИС, би трябвало да е ясно какъв е механизма, да има прозрачност, да се знае как се определят. Същевременно, ако искаме да има прозрачност при таксите за МИФИД по отношение на частните доставчици, трябва да искаме същото и от публичните. Съжалявам, че говорих дълго, спрях се на най-важното. Така е, но за съжаление не разполагаме с часове наред. Филип Де Бейкър. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратък, защото съм съгласен с това, което се каза до сега. Трябва да обсъдим системния риск и тук да падне ударението, да знаем как го определяме в този сектор. Необходимо е също така да е ясно какви са определенията не само на ниво 2, Правилно беше посочено, че в момента работим с някои неясни определения от правна гледна точка и те могат да означават различни неща. Освен това, при докладването наистина е необходимо да намалим товара за инвеститорите и за регулаторите. По въпроса за haircuts, Кей е абсолютно права. Трябва да е ясно, че тук ни е необходима общата рамка. Някои предложения изключваха и държавните ценни книжа, държавните облигации. Мисля, че трябва да проведем един основен дебат, доколко те са обичайния финансов продукт или не – Знам, че съветът е, има различни мнения по този въпрос, но е много важно да проведем дебата. Важен е и момента във времето. Борда за финансова стабилност работи по нови предложения. Ние също Трябва да разговаряме с тях, както сме го правили и в миналото, за да видим как да се работи от тук нататък. Това е основното. Ще следя темата. Благодаря ви. Сега за Гуе Мариза или Ирина, кой иска да се изкаже? Мариза Матиас. Е, палавра. Seria a minha colega Rina, mas ela acabou de ter uma emergência. Благодаря. Е, Ирина всъщност трябваше да направи изказване, обаче по лични причини тя отсъства. Това е много важна тема, така че за нея тя ще се свържа с докладчик. Uh, е, the the Greens, Eva Jolie. Зелените Ева Жули. Thank you, Chairman, for giving me the floor. Благодаря, че ми давате думата. Приветстваме предложението като първа стъпка по посока на прозрачността. Това може да е много полезно. Същевременно може да доведе до опасни връзки между финансовите институции и по-зле регулираните елементи на сенчестото банкиране. За нас е важно да имаме търговските хранилища, които ще дават информация. Същевременно е необходимо при голяма група от компании да има публично разкриване на информацията. Надяваме се, че ще се разгледат и някои въпроси, които не са единствено свързани с прозрачността, Например, препоръки за е, обявяването в неплатежоспособност и процедурите, съответно, както и по транзакциите, финансиращи държавни и ценни книжа. Мисля, че е необходимо да се разшири приложното поле, както го посочиха вече някои от докладчиците в сянка. Трябва да се включи и ЕЦБ най-малкото за доклади по надзора. По дефиницията на SFT или транзакциите финансиращи държавни ценни книжа, комисията също трябва да даде подходящото определение. Необходимо е на ниво едно, обаче да се каже по-конкретно какви ще са насоките, какво ще се отчита. За инвеститорите, като че ли нормите са единствено за предприятията за колективно инвестиране, но те също биха могли да оповестяват обемите, и целите при SFT, както това и се предлага. Освен това, можем да добавим разпоредба, която изисква контрагентите да разкриват пред надзорния орган, както и да оповестяват в резюме резултатите от стрес-тестовете. Това също е едно от предложенията и на Борда за финансова стабилност. При ипотекирането на активи можем да включим изискване за изпълнение на правилата на ЕСМА, като искаме и гаранции. Това също се предлага от Борда за финансова стабилност. Освен това, можем да добавим член, който да изисква ЕСМА да представя и съответните доклади. Като отново се водим от правилата на Борда за финансова стабилност. Можем да добавим и някои други разпоредби за по-голяма стабилност, хармонизиране на нормите при платежоспособност и също така норми за представените гаранции и обезпечавания – трябва да се предвидят и разпоредби за разпродажба на обезпеченията, когато има проблем в банката. Трябва да се работи и по минималните стандарти за управление на обезпеченията. Благодаря докладчика. Благодаря, господин председател. Отправям благодарност към всички колеги, които участваха в дебата с коментари и предложения. Разбира се, дискусията ще продължи. Както видяхме, тя наистина предлага много импулси по отношение на структурната реформа и това всъщност представлява част е, от тази дискусия, структурната реформа. Накрая аз е, не трябва да е, скрия, че понякога тази дискусия беше белязана от е, технически термини, е, доста трудни. Просто трябва да се разглежда като част от е, историите, които се разказват тук, като това, което направи господин Хакмарк. Става дума за милиарди, които могат да влязат в полза на реалната економика. 800 милиарда липсват като инвестиции, за да се гарантират работни работни места и благоденствие на европейските граждани. И това всъщност е нещо, което непрекъснато се споменава, липсва доверие в финансовата система от страна на реалната економика. И точно тук е необходима повече прозрачност, повече яснота, също и е, трябва да посоча, че според мен това е и основната роля на банковата система. Не трябва само да се концентрираме върху определени аспекти, трябва да гледаме нещата в цялата им пълнота е, по тази причина ще трябва да насочим дискусията не само към технически аспекти, но и към а, някои генерални общи аспекти, а именно създаване на повече а, работни места, е, укрепване на економиката, защото това са е, основните проблеми в Европа. И разбира се, укрепване на доверието, защото то липсва и на политическо равнище понякога липсва доверие между отделните държави, но и между отделните участници в финансовата система. Това доверие не се среща и между банките и предприятията. Това беше припомнено тази сутрин отново председателят цитира тук Stock Exchange, липсва доверие е, когато банките нямат доверие в е, фирмите, те не им отпускат заеми, а пък е, от друга страна самите фирми нямат достатъчно доверие в пазара, за да кандидатстват за кредити. Това е дяволски кръг, омагелсен кръг, от който трябва да излезем и благодаря за вниманието. Благодаря много. Нека да съобщя графика. Той е същия като доклада за структурните реформи. 21 януари доклада да се представя тук, на 27 крайен срок за подаване на изменения, 23 февруари на разглеждане на измененията, на 23 март гласуване в пленарна зала. Гласуването ще се проведе през април. И с това преминаваме към последната точка от дневния ред. А, също много важна точка става дума за доклад по собствена инициатива за преразглеждането на рамката за економическо управление. Случилото се до сега и е, предизвикателството във връзка с е, пакета от две законодателни мерки, пакет от шест законодателни мерки. До 14 декември тази година комисията трябва да излезе с оценка за ефективността на тази правна рамка и напредъка, който отбелязвам в координирането на економическата политика. Нашата парламентарна комисия взе решение да участва активно в този процес и да излезе с доклад по собствена инициатива. Перванш, заповядай. Благодаря. Аз мисля, че по тази точка от дневния ред ще имаме първоначална и размяна на мнения. Ние искаме да се пишем в динамиката, която беше включена в текста, който беше прият от нас. Ние спряхме тези срещи, които комисията предвижда за 14 декември на 6 пакета и това дава възможност да се концентрираме върху един дебат с докладчиците в сянка, преди комисията да а, е, извърши тази първоначална оценка на а, инструментите, които ние приехме. За да направим това, аз ви предлагам един първоначален работен документ, който а, залага рамката и е, също така очертава някои основни проблеми. Е, аз мисля, че този работен документ е нещо, което трябва да бъде повод за дискусии и тази дискусия трябва да бъде е, много честна, но и много решителна между нас. Сега аз мисля, че е, трябва да е, припомня общия контест, е, експертите от комисията, е, наистина е, тук е, беше направено много, за да се спре бурята в макроекономическо отношение. Много беше направено в предишния мандат за това. Въпросът, който се поставя сега е каква е оценката на инструментите, които ние въведохме един по един в рамките на пакта за стабилност и растеж 2005 година, след това 6 пакета европейския семестър и е, бюджетните договори. Защото като видим е, какви са резултатите в еврозоната, Установяваме, че има дебат за полиси микс. Този дебат се още не е приключил и аз е, ви приканвам да се запознаете с економическия документ е, на комисията от октомври 2013 година. Там е, се говори за консолидация на мерките, които бяха взети в еврозоната. И аз мисля, че се поставя сега следния въпрос. Ко, е, правната економическа рамка дава, тя дава ли възможност за полисимиск, дава ли възможност за е, полициклични мерки? Има ли достатъчно ниво е, за приемане е, на съответни мерки за страните с дефицит? В този контекст е, е, ние ще имаме срещи. Аз е, е, мога да ви кажа, че това ще бъдат триизмерни срещи с триизмерни мерки. Първо законодателни мерки по шесто пакета. На 14 декември комисията ще излезе с първоначално предложение не само за оценка на това, което ще се направи, но и да се напреглед на регламентите. Второто измерение е това, което ние трябва да е, направим заключенията на съвета от юни, където е, се препоръчва да се видят кои, е, какви възможности за гъвкаво съществуват. И трето, координаторите, ние избираме следния вариант да се избере такава заглавие на доклада, което да отразява един по-генерален подход на економическо управление, аз е, мога да посоча, че е, вече имахме е, първоначален кръг от въпроси. Ще се спра малко по-късно на тях. Ние обаче трябва да си припомним и декларациите и предложенията, които могат да бъдат формулирани тук. Първо МВФ, който отново смята, че Европейския съюз е наценил а, мултипликаторния ефект на някои бюджетни мерки, след това а, как трябва да се тълкува изказването на Централната банка, защото той а, говори в Джаксън Холт на 28 август а, по по-различен начин, отколкото в Европейския съюз. Но е, трябва да кажа, че това е много ясно послание и е, в този контекст ние трябва да разгледаме целия пакет, който е пред нас и малко повече да навлезем в детайлите, що се отнася до предлаганите от нас мерки и разпоредби. Що се отнася до превентивния ефект на факта, възможността да имаме средносрочни цели беше използвана по недостатъчно гъвкав начин и за това ние трябва да разширим приложеното поле. Много въпроси ще възникнат споменат за резултатите от преговорите, които водихме, когато ставаше дума за Тупак и Сикспак. Имаше едно писмо, което комисар Оли Рен, който сега сред нас е интересно да водим тази дискусия в негово присъствие. Това писмо всъщност отговаря на нашето искане за вътрешния риск от инвестиции. Много вода изтече от тогава и наистина опасенията на парламента от тогава се превърнаха в реалност. Така че е, е, това, което се съдържаше в писмото на Оли Рент, е, да, е, тук можем да си зададем въпроса дали е, е, тази пречка да се използва достатъчно поле за действие за инвестиции не е твърде голяма. Сега, що се отнася до свободното поле за действие, възникват въпроси за изключителните обстоятелства, какво означава non-aspect adverse economy, какво е въздействието на структурните реформи върху економическите резултати и е, след въпросите, които възникват е, е, и този, къде комисията трябва да постави акцента върху превентивните бюджетни мерки или върху ефективните резултати в момента, в който извършва е, Effective Action, е, които са възприяти от държавите членки. Е, това са чисто структурни елементи, по които трябва да работим заедно. Освен това има и още въпроси, които са свързани с економическата ситуация в Европейския съюз, определяща се от а, три фактора а, бавен растеж, огромна безработица а, и а, също така лошо състояние на реалната економика. Това са а, всъщност а, условия, свързани с намаляване на дълга, а, също така. М- ниската инфлация и е, също така е, търсенето е, в Европейския съюз. Това са открити въпроси, които е, стоят пред нас. Аз бих искала да а, припомня дебатите в академичните среди. Предлагат се най-различни начини, най-различни пътища, по които ние трябва да тръгнем, за да а, внесем корекции в економическото управление. Някои си задават въпроса относно трудността да се влезе в този дебат, потенциален растеж, изключване на инвестиционните разходи и всъщност това е по-скоро една по-скоро автоматична система за преструктуриране на дълга. Нов подход, който влиза в правната рамка на, нашето, на нашия инструмент, е, всъщност става дума за постоян, е, постепенно намаляване на разходите, което дава възможност Enfin, type euh, за годишно изключване и а, е, един трети аспект, който се разглежда в академичните среди, това е идеята а, държавите членки да разполагат с марш за действие в бюджетната сфера, най-вече за да се коригира хроничните недостиг на инвестиции, от които страда Европейския съюз. И последно, преди да приключа, господин председател, това е Третото измерение на този доклад е, става дума, както казах, е, за е, свободното за маржа за гъвкавост и за самия дебат за економическото управление. Ние сме в началото на нашия мандат. Знаем обаче, че в края на предишния мандат някои от крайъгълните камъни вече бяха поставени. Аз мисля, в случая за съобщението на комисията за Blueprint е, ноември 2012 година е, и също така от 2012 година доклада Тисен, след това е, и докладите за кризата, обаче до момента няма някакъв реален резултат и ние знаем, че е, има много анализи, много добри предложения е, и те наистина трябва да бъдат осмислени, ако искаме да избегнем Европейския съюз отново да е, се изправи пред трудности, които се характеризират основно с два или три елемента. Първо, спад на публичното финансиране. Второ, несъответствие между държавите членки, които в дълъг срок не са е, приемливи, и също трето твърде малко инвестиции. Благодаря много на Фер... Перваш Берес. Давам думата на първия оратор. Естер Деланг е докладчик Сянка от НП. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на докладчика за изготвения работен документ, който действително е полезен за начало на дискусията по доклада, който ще очакваме през декември. Поглеждам тук комисията с надежда, че действително ще успее до декември. Радвам се, че има доклад по собствена инициатива. Трябва да се има предвид, че единния паричен съюз в самото си начало винаги беше много по-скоро насочен към паричните средства, отколкото към економиката. И тук нека да разкажа е, една случка през 1995 година. Учих е, политология в е, Франция. Зададоха ми курсова работа, дали е свързана с едината валута на Европейския съюз. Нещо, което в един холандски университет не би била, е, била тема за обсъждане в тези години. И а, е, е, тук трябва да се има предвид случилото се от тогава до тук. Изискванията, свързани с държавния дълг и с дефицита, а, просто не бяха спазани достатъчно строго. Затова трябва да разгледаме в повече подробности случващото се на европейско равнище. Държавите членки, според мен, не могат да държат Европейския съюз отговорен за теми, за които не искат да понесат отговорността. на национално равнище крайна сметка, само когато работят в синхрон и съвместно националното и европейското равнище, можем да постигнем добри резултати. На второ място, нека да не забравяме защо бе създадена настоящата система на економическо управление. Пакет от 6 и от две законодателни мерки, пакетите от 6 и от две законодателни мерки бяха въведени в контекста на почти катастрофални обстоятелства в някои държави членки. За щастие, тези държави членки бяха спасени благодарение на създаването на стабилизиращи механизми. Целта на тези два пакета бе именно да, се, да не се повтори тази криза стана очевидно, че фискалната дисциплина е от решаващо значение, но трябва да се вземат правит и други фактори, като макроекономическите дисбаланси. Тези дисбаланси обаче се измерват в рамките на всяка страна, а не в сравнение между различните страни. И трябва да не забравим коригирането на макроекономическите дисбаланси. Те могат да се коригират само с структурни реформи. Структурните реформи не трябва да бъдат цел сама за себе си. Много е лесно а, да се превърнат структурните реформи просто в една куха фраза. Целта обаче е, е те действително да постигнат резултати. И това за НП е много важна цел, защото не искаме да товарим следващите поколения с дългове, които не могат да изплатят. В този доклад, според мен, е важно да се съсредоточим върху ефективността на законодателството, което искаме да оценим и върху постигането на ситуация за бъдеще, при която държавите да могат да се справят с обслужването на дълга си. Именно заради това трябваше да се преразгледат тези два пакета. Първият въпрос е станали ли са страните по-устойчиви? Вторият въпрос има ли все още страни, които са в опасност, свързана с обслужването на риска? И държавите членки прилагат ли препоръките, е, които са им издадени, особено що се отнася до а, реформите в областта на бюджета и до структурните реформи. Аз като от, идваща от една малка държава членка, смятам, че е много важно големите и малките държави членки да бъдат третирани по един и същи начин. Разбира се, това не е целият списък въпроси, но това са няколко от важните въпроси, които според нас трябва да бъдат разгледани. Разбира се, в известна степен може да се каже, че твърде рано да се оцени резултата от нещо, което е в сила едва от две години. Но, нека да благодаря на докладчика за изготвения текст. Очаквам да си сътрудничим добре и очаквам с нетърпение да чуя каква е позицията и на колегите. Но, както ви казах, налага се в 12 часа да отида да посрещна един министр, който е на посещение тук, така че ще се наложи да напусна залата сега. Но с удоволствие ще разговарям с вас по темата след заседанието. Благодаря на докладчика и на всички участвали. Господин Луке, е, благодаря господин председател, благодаря госпожа Берес за този доклад. Вие съвсем основателно посочихте, че това е доклад, който ще бъде повод за дискусия, към която аз искам да допринеса. Ще направя обобщение във връзка с структурата на вашия доклад. Започвате с това, че показвате е, слабия растеж в еврозоната, като след това правите връзка с причините за слабия растеж в тази зона. В е, вашия отговор е, много бързо е, всъщност е, се поставя проблема за ефективния полиси микс. Е, всъщност въпросът е дали ние имаме ефективен полиси микс в еврозоната и вероятно изводите, които вие правите е, са, че полиси микс не е ефективен, не е подходящ и това се чувства особено в фискалната сфера, където трябва да има по-експанзивна политика, така обаче, вече стигам до третата част на вашия доклад, е, да се използва гъвкавостта, която е, е заложена в европейските инструменти, като Tupex, сикспекс и така нататък. Тук е, правите редица предложения, които на пръв поглед за мен са положителни. Да, наистина, повтарям, правите редица предложения на базата на какви критерии трябва да е, се използват възможностите за гъвкавост, е, например да не се използват непрецизни е, понятия и това вече да даде възможност е, е, за една по-експанзивна политика. Аз мисля, че е правилно, че посочвате това, че тук трябва да се внесе повече е, прецизност, обаче това не трябва да се разглежда само от гледната точка как при сега действащите правила да се даде възможност за по-голяма задлъжнялост, може би е, това е било и намерението, когато са приемани Тупек и Сикспек, е, как трябва да се прецизират понятията, как трябва да се прецизират мерките, за да може да се постигне тази цел. В четвъртата част от вашия доклад вече е, се спирате на демократичното задължение за отчетност. Важно е за мен, че се спирате на тази тема. Тук сега искам да направя някои коментари. Позволете ми на първо място място е, да се спра на това, което според мен липсва в доклада. Вие говорите за слабия растеж в еврозоната и е, това имплицитно включва е, схващането, че еврозоната показва по-слаб растеж от други региони на света. Мисля, че тук трябва погледа да се насочи е, повече към онези части на света, е, където растежа е по-добър от този в е, еврозоната. И Европейския парламент трябва да насочи поглед към онези държави е, от Европейския съюз, които не са част от еврозоната и да покаже те в момента момента какъв растеж е, имат и е, на какво се дължи това. Е, тоест, че тези държави бележат друг растеж, различен от държавите от еврозоната, защото все пак става дума за важни структурни различия между тези държави. Тук ще трябва, разбира се, да се постави въпроса защо растежът в еврозоната и в държавите извън еврозоната е различен. Това вече хвърля мост към въпроса, поставен от вас, дали е подходящ полиси микс, който имаме в еврозоната. Тук можем да направим сравнение с паричните и данъчни инструменти, които се използват извън еврозоната и Европа и мисля, че ще стигнем до резултата, че паричната политика в държаните вите извън еврозоната е по-малко експанзивна, данъчната политика не е също толкова експанзивна в сравнение с тази, която се планира в еврозоната. Може би е, отговорът е, че растежът и условията за растеж изобщо извън еврозоната са по-добри. Е, така че е, аз е, не мисля, че слабостта, както вие посочвате, само е в полиси микс. Освен това, искам да се спра. Е, и на други причини за слабия растеж. Мисля, че трябва да се говори за стимулите за инвестиции. Непрекъснато има оплаквания, че няма достатъчно инвестиции. Трябва да говорим за данъчната тежест тук, трябва да говорим за инфраструктурата, в рамките на Европейския съюз и в частност в еврозоната. Трябва да говорим за е, развойна изследователска дейност. Ще трябва да говорим и за липсващите стимули поради е, задлъжнялостта на частните лица и разбира се ще трябва да говорим за неща, които изтъкна господин Фан Вайтзекер, а именно липсата или кризата на доверие в нашите финансови институции, най-вече в търговските банки. Всичко това са пречки за е, разгръщането на е, частни и, инициативи за растеж които, е, разбира се, носят печалба на частните предприятия. Тук сега ще трябва да говорим за почасовото заплащане, е, какво е, е въздействието му върху международната конкурентоспособност на някои държави. Вие сте писали нещо за ребалансинг от гледна точка на конкурентоспособността. Разбира се, това правите доста прикрито, като казвате, че в някои държави трябва да се подобри конкурентоспособността, а пък държавите, където конкурентно способността е по-висока, трябва да стимулират вътрешното търсене. Това не е нищо друго, освен ефемизъм за това, че чрез държавни мерки ще се генерира търсене, с което да се увеличат цените. Обаче, в крайна сметка това ще има отрицателен ефект върху конкурентоспособността на международно равнище. И всъщност е, това ще се отрази върху е, износа на засегнатите държави. Сега въпросът за международната конкурентоспособност е важен и за това, защото данъчната е, политика е метод за изглаждане на разликите между държавите от еврозоната. Фискалната или данъчната политика е важна и е, към нея трябва да се отнасяме много предпазливо. Защо? Защото попада в правомощията на държавите на членки. Е, така че е, представите от страна на Европейския съюз да се е, провежда данъчна политика е представа, която е, не се е, съчетава с разпределението на правомощията в Европейския съюз. Е, тук вече трябва да действа много силно принципа на субсидиарност всъщност, а именно националните държави сами решават каква да е данъчната им политика. Тук искам да направя и критичния коментар, че е, е, е, подценените е, ефекти на мултиплициране трябва да се разглеждат последния начин. Всъщност тези ефекти, приложени към държавните разходи, не са нещо механично, а по-скоро се свързват с економическите стимули. Видно е, че данъчните мултипликатори в фаза в фази на слаб растеж имат много по-слаб ефект, отколкото в е, по-силни фази. Така че е, не се гарантира чрез експанзивна данъчна политика е, ще има точно обратното до 100% действие на рецесията. Искам сега да се спра съвсем накратко на въпроса на демократичното задължение за отчетност, но преди това още нещо. Използването правилно на гъвкавостта. Вие пледирате за това. Искам да припомня, че намерението на еврозоната при тези законодателни мерки Sixpack и Тупекс винаги е било такова, е, да се гарантира устойчивост при задлъжняването, така че е, ние тук предупрещаваме да не игнорирате unpleasant arithmetic, е, което днес създава много голяма тежест по отношение на дълга. Също така ще трябва да обърне внимание да не създадем нова динамика на задлъжняване, която в момента би възникнала от е, е, изкушението за е, нисък, ниска лихва и е, конюнктурни стимули, обаче в крайна сметка с това е, бремето се отмества в бъдеще, бремето се отмества в бъдещето и това не е в наша полза. Когато лихвите отново започнат да се покачват, това ще означава означава много по-голяма лихвена тежест за задлъжнелите държави и може кризата да се изостри отново. И е, накрая е, демократичното задължение за участност. Аз подкрепям е, вашите намерения тук. Мисля, че е важно, както европейските институции, в частност комисията, трябва да е, се отчитат пред Европейския парламент и неговите комисии за това, което правят. И тук е, трябва ясно да се излагат факти, фактите и обстоятелствата. Искам да припомня още веднъж разговора с комисията от декември. Там просто ще бъдат разкрити данните, на базата на които комисията е направила оценка на економическото управление. Тези данни трябва да бъдат предоставени на време, за да се анализират критично и за този кратък срок ние ще трябва да направим и съответните заключения задължения. Разбира се, е, трябва да се има предвид и задължението за отчетност на националните правителства пред националните парламенти, за да може ясно да се види какви мерки се вземат, по какви е, съображения, какво е бремето е, за конкурентноспособността на тези страни, което проистича от тези мерки, също така е, ще трябва да е, се вземе предвид и е, натоварването на бъдещите поколения с дълг. Михаил Фойрер. Господин Михаил Тойрер, Господин председател, госпожо Берес, аз от името на либералите и демократите от Европейския парламент, аз ви благодаря за представения доклад. Вие съвсем основателно посочихте, че който желае и който създава паричен съюз, трябва да създаде и политически съюз. Ние е, осъзнахме, че а, нашата обща валута е, е в трудности, защото общностните институции всъщност всъщност не бележат достатъчно развитие е, и е, всъщност още е, трябва да се добави и нарушението на правилата от някои държави 2003 година Франция и Германия. За това, когато говорим за финансовата и валутната криза, трябва да имаме предвид точно това поведение на тези държави, поради което се въведоха по-строги правила в факта за растеж, реален израз 2 и 6 и всъщност периода който измина, е относително кратък, за да можем да си позволим една реална оценка на тези законодателни актове, така че ние също споделяме оценката на госпожа Естер Деланге, че във всеки конкретен случай трябва да се проучва дали е приложен инструментариума, е, освен това дали е, препоръките за отделните държави са изпълнени от тях. Е, ние ще имаме изслушване с компетентния комисар съвсем скоро и там много интензивно ще се обсъжда този въпрос а именно как тези препоръки за отделните държави членки в бъдеще е, да се вземат е, в по-голяма степен предвид. Е, в миналото комисията за моята страна Германия посочи, че инвестициите са по-низки от отчисленията и за цялата економика всъщност може да се каже, че се живее от готова субстанция и малко се инвестира. Въпросът е как инвестиционната околната среда във всички държави членки може да се подобри. Едно от предложенията на комисията не се приема от моята страна. Например, е, става дума за следното предложение – намаляване на данъчната тежест е, чрез е, е, студена прогресия и нейното намаляване. Аз мисля, че тук в Европейския парламент си струва да е, помислим дали е, всички тези актове, които приемаме, се прилагат на практика, ако не защо. Сега, дали сега е момента да се постави под въпрос целият законодателен пакет, мисля, че тук отношението ни е скептично. Точно обратното. Ние смятаме, че една политика, която следва правителството, правилата е по-добра за бъдещето. И тук естествено е, стигаме до ролята на Централната банка. Аз е, е, открих, според мен, един от аспектите на изказването на господин Луки е интересен. Е, нека да е, запознаем с страните извън еврозоната от Европейския съюз, които имат по-силен растеж. Например, Великобритания. Те имат много по-гъвкава парична политика, quantitative easing, на 250 милиарда държавни ценни книжа бяха изкупени на така такава стойност в британски паунди и всъщност имаме и изкупуване на държавни ценни книжа от 1,4 билиона евро. От гледна точка на либералите и демократите, слава богу, ЕЦБ не направи това и аз мисля, че е трудно да провеждаме по-гъвкава политика. Защо? Защото ако продължава ЕЦБ да изкупува в такъв обем държавни облигации, и това просто отхвърля вече нейните правомощия. Трябва да видим каква ще бъде нейната бъдеща задача, каква парична политика трябва да провежда. Според мен задачата на паричната политика на ЕЦБ е да гарантира ценова стабилност, а не е, да извършва финансиране на държави и също е, така да е, се занимава с политиката на заетост. Тук вече тя превишава своите правомощия, тя има съвсем различен мандат от този на американския ФЕД. А по въпроса дали а, ние да а, стимулираме публичните инвестиции. Тук ще трябва да погледнем малко по-подробно дали това ще има някакъв ефект и ако да, а, как тогава да се създадат такива стимули, е, така общо е, амблок да се увеличат публичните инвестиции. Ние не сме за това. Е, защо? Защото паричната политика стига до своите граници и ще трябва чрез изследователска дейност и инвестиции, т.е. чрез подходящи стратегии да укрепим економиките на отделните страни. Ние смятаме също, че трябва да се обърне внимание на факта гражданите на отделни страни, които положиха големи усилия чрез вътрешни мерки, структурни реформи, като например Словакия, Литва или Естония, да а, поддържат добри бюджети, тези граждани да не гарантират за други държави членки, за които явно е трудно да извършат съответните структурни реформи. Така че ние разбираме този пакт за растеж и стабилност като една основа за честна рамка на економическата и парична политика в Европейския съюз и искаме този пакт напълно да се прилага. И последното, на което ще се спра, държавни фалити е, действителност задлъжналостта е на много високо ниво в някои държави членки и това буди загриженост. По мое лично мнение, е, много голяма е задлъжността и в економически силни страни, като например Германия. Ние смятаме, че тук е, ще трябва да се включи и аспекта за несъстоятелност на държави. Тук е, има съответни препоръки от различни експертни среди. Ние смятаме, че тук не е направено достатъчно в бъдеще при кризи на задлъжналостта на държави да се привлекат и частните кредитори. Аз ще се радвам а, на следващи дискусии с докладчика и докладчиците в Сянка и ние ще внесем съответни изменения за тази цел. Благодаря. Thank you, Marisa Matias for the GUE. Marisa GUE. Е, Благодаря ви. Първо бих искала да благодаря на докладчика. Мисля, че предложението е много добро. От гледна точка на съдържанието, както и е, въпросите и проблемите, които ни безпокоят. Бих искала да поговоря върху някои от аспектите на документа, но също така да поговорим и за преразглеждането на целия пакет за економическо управление. Важно е да се правят такива проучвания, особено като се има предвид важността на темата. В увода виждаме, че се описва станалото до сега, взетите мерки. Освен това се казва, че клаузата за недопускане на бейл-аут е свързана и с последствия за държавите членки, както и ефекта върху овладяването на разпространението на риска. Същевременно Имайте предвид, че с взетите мерки систематично се стига до обратния ефект и всъщност риска не се овладява, а се разпространява. Струва ми се, че целият този законодателен пакет трябваше да постигне цял набор от цели различните държави започнаха структурни реформи, те бяха изпълнявани на практика, някои от тях отидоха много по-далеч от предварително предлаганото. Необходимо беше да се изпълни това, което е предвидено в економическото управление на европейско ниво. Същевременно ние не можем да си крием главата в пясъка. Едно е сигурно, нито една от поставените цели не беше постигната. Същевременно имаме свръх голямо натоварване. Кои са държавите, които изпълниха структурните реформи и постигнаха целите на Европейския съюз? Коя от целите беше изпълнена? Нито една. Само се увеличи задлъжняването. Може би това законодателство не беше подходящо. Може би. Освен това, ми се струва, че ние продължаваме да се втренчваме единствено в публичното инвестиране – а също времено забравяме за огромната социална криза в държавите, извършили структурните реформи. Падането на БВП в много от тези страни. След това госпожа Береж говори за микса от политики. Аз съм съгласна с това, което се казва в доклада, но трябва все пак да зададем въпроса дали законодателният пакет прият до тук успя да спре кризата или само влуши състоянието и задълбочи проблемите. Искам също така много набързо да се спря на някои от споменатите от докладчика елементи. Пакета за економическо управление трябваше да доведе до ефикасен микс от политики, но аз бих казал, че това не беше постигнато. Освен това, има и политики, свързани с бюджетните цикли. Тук виждам голям потенциал, но ми се струва, че направеното до тук е един много незначителен стимул. Така че за политическия микс е необходимо да кажем, не беше изпълнено много, трябва да се инвестира много повече в публичните проекти и така да се гарантира търсенето, което е в основата и на паричната политика. Освен това, можем да си зададем въпроса къде е необходимо да се промени модела за растеж и да се коригира търсенето. Всички тези въпроси ми се струват правилни – защото така или иначе имаме агрегатното търсене, от което всички ние имаме само полза. А за гъвкавостта, както и пътя, който ще ни доведе до гъвкавостта, и това е последното, което ще кажа, докладчикът пита дали економическото управление допринася за намаляването на економическите дисбаланси между и в държавите членки. Аз бих казала не. И не само, че това управление не помогна, а напротив, много от държавите членки сега имат далеч по-изострени проблеми. При гъвкавостта можем да се запитаме дали трябва да увеличим или намалим тази гъвкавост. Аз бих казала, че когато задаваме такива въпроси, трябва да се питаме доколко прилаганите норми са подходящи и оттам вече ще знаем дали да сме по-гъвкави спрямо правилата. И накрая структурния дефицит и неговото изчисление. Както знаем, структурният дефицит е понятие, с което боравим, за да определим има ли растеж. Имайте предвид, че когато структурните компоненти се оценяват в днешния контекст, ние трябва да търсим такива показатели. Имаме 20% безработица. Пак ще кажа, въпросите, които поставя докладчикът, са правилни. Би мога да направя и много повече коментари, но разбира се, не виждам защо да не го направя и двустранно в разговори с нея. Благодаря. Ние трябва да приключим заседанието си в 12.30. За това ще помоля следващият оратор да се ограничи до 2-3 минути, за да можем накрая да дадем думата и на докладчика. Може би максимум 5 минути. Елиза. Ние ще чуем ли комисията? Да, аз ще съобщя и графика и в бъдеще имаме конкретни заседания, на които ще участва и комисията, но за днес не е предвидено нейно изказване. Ще направя възможното в даденото ми време, но разбира се, няма как да не се съобразя с него. Искам да благодаря на докладчика госпожа Берез за предоставения документ. Съгласен съм с поставените въпроси. Съгласен съм и с заключението за лошите резултати от изпълнението на пакета. На тези, които са особено загрижени за високото задлъжняване, ще кажа, че всички показатели показват влушаване. И това можеше и да се очаква. Имаме проциклични мерки за економии, които само влушават проблема. И мисля, че сега трябваше да се направи преразглеждане, защото Възприятите правила просто не работят. Господин Московиси заяви, че няма нищо против реформирането на пакета и нашата комисия трябва да настоява за това. Първо, защото нормите се провалиха и второ, защото има правна несигурност. Нямаме ясно определение на това какво е изключително обстоятелство или рязък економически спад, вътрешен баланс. Всичко това се оставя на ниво работна група, като комисията ще има голяма свобода на действие. Тук липсва яснота. Да не говорим за пакета от шесте предложения. Каза се, че може да има процедура за свръхдефицит с съответния заложен процент, но много от юристите казаха, това противоречи на договорите. Комисията излезе със съобщение, за да обясни как тя тълкува такива мерки, но мисля, че ние можем да се справим много добре чрез един юридически преглед. Това се отнася и до макроекономическите аспекти. Например, при макроекономическия дисбаланс по текущата сметка. Да не говорим за проблема с излишъка, който е не по-малко сериозен от проблема с дефицита. Трябва да мислим и за таблицата на показателите, как се изпълняват тя не трябва ли по някакъв начин да я доразвием? За показателите господин Московиси заяви, че би включил бедността, безработицата, публичните услуги в тези таблици за показателите и това е също нещо, на което трябва да настояваме не можем да допуснем това влушаване на условията в нашите страни. Публичните инвестиции, госпожа Матиез, вече се спря на тях, мисля, че трябва да се прави разлика между публично инвестиране и инвестиране в името на потреблението, нещо по което ми се иска да работя. Ние имаме недостиг на инвестиции, именно за това вече говорим за три върха рецесия. Но нека кажа нещо още на докладчика, защото то ми се струва важно в този дебат се питаме, трябва ли ни по-голяма гъвкавост, за да може държавите членки да разработят структурните си реформи. Важно е да се запитаме какви са тези структурни реформи обаче, как те се отразяват на фискалните политики и дълга. Намалението на заплатите в Испания, например, нещо, което имаше много лоши последици за растежа. Съгласно ОИСР, намаляването на заплатите води до намалено агрегатно търсене и това обяснява някои от елементите при дефицита. Така че има доста политики, които уж трябва да помагат, а всъщност водят до обратното. Съгласен съм с много от постановките в доклада. Трябва ни правен преглед. Благодаря последният оратор от името на Европа на свободата и проекта демокрация. Е господин Офлин, имам друг ангажимент 11.30, така че Колегата Розати любезно ще поеме председателската функция. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда възможно е, най-кратък. Колегите действително доста подробно се изказваха през последните 3 часа и половина. Този доклад е отчасти добър. Казва се, че паричната политика е изведена на европейско равнище със създаването на еврозоната, но фискалната политика е оставена на национално равнище. Това е било направено, разбира се, без да се знае как ще се развият нещата по-нататък. Сега вече сме видели какво се е случва през следващите години и става очевидно, че няма как да има валутен съюз и също време 27 различни фискални политики. Господин Драги иска вече да се координират и политиките на пазара на труда и дори политиките в областта на образованието. Най-важният въпрос е демократичният дефицит. За изключение на еврозоната по повечето от тези въпроси не е имало референдум в която и да било държава. Има допълнително натрупване на демократичен дефицит сега. Ето, например, в Италия партията 5 звезди настоява за референдум, за да се провери дали действително гражданите подкрепят прилагането на правилата, които са необходими, за да функционира добре валутния съюз. И аз смятам, че е добре всички страни да дадат възможност техните граждани да се произнесат по въпроса в референдум. Защото така те ще покажат дали или не са готови да приемат правилата, които са необходими за да функционира еврозоната. От там нататък ще се види колко от членове ще останат в еврозоната, 17 или само един. Тъй иначе, не е подходящо европейското равнище винаги да бъде обвинявано, когато нещо не върви на национално равнище. Не е допустимо все на Европа да се хвърля вината, когато дадена политика не проработи, когато економиката не върви добре или има безработица. За това трябва да се проделее този демократичен дефицит и гражданите в държавите членки трябва да си дадат сметка, че има определени правила, които трябва да се прилагат, за да функционира добре е, валутния съюз – и това изисква известна дисциплина от тях на гледна точка, а ако ли не, е просто трябва да се върнем към национални валути или поне да има разлика в валутните обменни курсове. Ако не се преодолее този демократичен дефицит, просто няма как да напредне. Благодаря. Благодаря, господин Офлин. С това приключваме списъка на колегите, които се изказват от името на политическите групи. Сега давам думата на докладчика Перванш Берес за обобщение. Благодаря много, господин председател. Много е жалко, че такава важна дискусия се провежда едва в края на дебат. Извинявай, Перванш, само да те предупредя, че е, преводачите вече е, надхвърлиха работното си време, така че трябва да бъдеш кратка. Госпожа Берес, ако трябва, ще премина и на английски. Ще говоря само две минути и просто ам, искам да кажа, че това е свързано с основната задача на тази парламентарна комисия за следващите години, именно да се а, е, поставят основите на добро економическо управление на Европейския съюз. Повечето колеги, които се изказаха, вече не са в залата. Аз е, като е, докладчик обаче и от учтивост към всички останали, които присъстващ, присъстващ ще направя няколко коментара. Първо, Текста, с който разполагате, не е доклада. Това е само подготвителен документ, в който обсъждам някои важни въпроси и законодателни мерки, е, които са прияти или които се обсъждат в момента. Не аз е, съм измислила дебата за гъвкавостта, както е, изглежда твърди господин Лука крайна сметка Европейския съвет настоя да се занимавам с тази тема и тя е свързана с економическото състояние на Европейския съюз. Към казаното Естер Деланге тя действително очерта някои важни въпроси, които според мен също трябва да бъдат обсъдени, дали са се приложили препоръките държава по държава, дали държавите членки се третират равнопоставено. Мисля, че е добре да се обсъждат тези неща. Другото нещо, структурни телефони, които споменя на и тя, и колегата Тоя, това е важен дебат. Нека да поговорим. Да, какво е, е, представлява структурните реформи и как трябва да се разглеждат, когато се оценява тяхното въздействие върху фискалната ситуация в дата на държава членка. С интерес изслушах казаното от господин Лука. Той каза, че поради количествените облегчения, е, нещата на извън Европейския съюз е, изглеждат по-леки и лесни. Това е тема, която се струва да се обсъди. Е, не съм съгласна с него обаче, когато той твърди, че фискалните въпроси са прерогатив на държавите членки. В крайна сметка, от Мастрикския договор се обсъжда тази тема. В член 121 от настоящия договор се казва, че економическата политика е въпрос, който е от общ интерес. Няма да навлизам в големи подробности, но все пак нека да кажа, че много от важните въпроси вече бяха повдигнати от колегите и искам да отговоря на няколко от тях. Първо, господин Тоя зададе въпроса дали пакта за стабилност действа по равнопоставен начин. Това е важен въпрос, но има и други а, а, важни въпроси, свързани с тази а, тема. Не става дума само за равното третиране, става дума и за ефективността. И става дума за това дали това е най-добрият начин да се решат проблемите в еврозоната. Бе повдигната и темата за това, че много държави членки вече са постигнали много и са направили много и а, така трябва да действат и останалите държави членки. И накрая трябва ли да търсим възможности за гъвкавост или а, а, директно да се насочим към а, пълно преразглеждане на правилата. Мисля, че отговорът тук е трябва да вървим стъпка по стъпка. А, ако има а, допълнителни възможности за а, преразглеждане, комисията ще е, го покаже с доклада си на 18 декември. И така. А, това е всичко от мен. Надявам се, че ще си сътрудничим добре с всички докладчици в сянка по тази важна тема. И с всички колеги. Благодаря много. Жалко е, че някои докладчиците в сянка е, напуснаха залата преди да е, получим отговора на докладчика. Нека да ви съобщя че а, е, е, са предвидени няколко събития във връзка с този доклад, включително и среща с външни експерти, а, дебат, а, е, публично изслушване с а, експерти. Срокът все още не е оточнен, графикът все още не е оточнен. Това ще стане възможно най-бързо. Благодаря ви много. Закривам заседанието.